работа. Бих искал да приветствам с добре дошла госпожа Сесилия Малстром, кандидат-комисар по вътрешни работи. Добре дошла, госпожо Малстром, в комисията Либе. И бих искал да ви пожелая всичко най-добро през новата 2010 година. За мен е чест да поздравя с добре дошла госпожа Малстрюм, която е кандидат комисар по този толкова важен портфел, който е нейният, а именно вътрешни работи в състава на бъдещата комисия. Днешното изслушване ще трае 3 часа. И това ни принуждава още веднъж да сме дисциплинирани. Дисциплинирани с времевия регламент. С оглед на получените заявки от страна комисията по социални въпроси и женски въпроси, там ще има три въпроса във всяка една от тях стигнахме до споразумение с координаторите на политическите групи, за да може общия брой 27 въпроса, отправени към кандидат комисар Малстрем, да бъдат отправени в точно една минута и госпожа Малстрюм да им отговаря в точно две минути. След това има право на реплика. Задаващия въпрос с възможност кандидат комисар Малструм да направи дуплика или отговор на второто запитване. Тоест, един, една минута въпрос, две минути отговор, една минута репликата и още една минута за дупликата. Тоест, обръщам се отново с молба към всички вас, уважаеми госпожи и господа евродепутати, да се придържате колко се може по-строго към максималният брой минути, за да не ми се налага да ви прекъсвам. Нека да се опитаме да бъдем така гъвкави, както бяхме по време на изслушването на госпожа Рединг. Разбира се, и госпожа Малстрюм следва да се придържа към това изискване за точност. Същото се отнася както за отговорите, така и сега за първите 10 минути, които ще й дадем за встъпителни думи. Така процедираме обикновенно и започваме, значи, работа с пожелание за тясно и гладко сътрудничество между парламента и комисията в този толкова ключов исторически момент, като влизането в действие на Лисабонския договор и пространството за свобода и правосъдие, Стокхолмската програма и влизането в сила на хартата, Европейската харта на човешки права. Добре дошла още веднъж сред нас, госпожо Малстром. Имате думата. Благодаря, ще говоря шведски. Herr ordförande, kära utskottsledamöter. Господин председател, дами и господа, за мен е чест. Er да застана пред вас като кандидат-комисар за вътрешни работи, но както може би си спомняте е, и вероятно ме познавате като член на Европейския парламент и през есента работих с е, председателството е, на съвета. Е, аз сега съм е, в ново качество и очаквам да го правя в следващите 5 години. Стокхолмската програма бе приета през декември от Декемврийския съвет. Паралелно с това влезе в сила и Лисабонския договор. Това означава, че сега парламента ще има повече влияние, ще трябва да се вземат по-ефективно решенията в Европейския съвет с, с Лисабонския договор и Стокхолмската програма ще имаме възможност наистина да решаваме е, проблеми, които е, гражданите очакват от нас да решаваме. Никоя държава членка не може да се справи с заплахата от организирана престъпност сама. Е, никоя държава членка не може да се справи с предизвикателствата, които проистичат от нарастващата миграция. Това са сфери, в които има определено смисъл да се работи заедно на европейско равнище. Добре, давам си сметка също така, че ние, представителите е, на хората, би трябвало да е, решаваме и проблема с е, е, демократичен дефицит. Е, спада непрекъснато процента на гласувалите в европейски избори, което е тревожно за институциите на европейско равнище, защото ако се вслушваме в това, което хората искат и очакват от нас, и ако е, тогава ние и ще отговаряме на техните искани очаквания, и ще, е, ще водим и под по-добре диалога с гражданското общество и с хората и ще им обясняваме по-добре е, какво и защо правим. И това е смисъл от нашето присъствие тук. Стокхолмската програма ще ни даде възможност да е, направим така, защото е, грижите на притесненията на гражданите да са в фокуса на нашето внимание. И наистина е, визията, която ще представя пред вас тук днес, проистича от Стокхолмската програма. Работим, е, огледахме много внимателно вашата резолюция от ноември и тя много ни помогна. Наистина проблемите в е, сферата вътрешни работи върват в тясна връзка с е, основните права. Цялото ни сътрудничество трябва да се основава на общите ни стойности и те трябва да се зачитат без изключение. Гражданите трябва да са спокойни, че живеят в една безопасна Европа, е, в която цари мир, правна сигурност е, и е, спокойствие. В моят ресор, в моя ресор, аз наистина ще се старая солидарност да бъде ключова дума. Солидарност между институциите, между комисията, парламента, съвета и между държавите членки. Когато поемем огромната задача да създаваме е, обща система за миграция и убежище в Европа, която се основава на ефективност, е, това, там също ще става дума за солидарност между отделните е, органи, национални е, власти. Става дума за солидарност и вътре в е, комисията, за да можем да работим в е, дух на сътрудничество и колегиалност. Може би сега ще мина към подробностите преди всичко искам да продължим работа за една обща политика в е, областта на иммиграцията и миграцията и обежището. И трябва наистина да засилваме партньорство си с тези държави, за да гарантираме защита за тези, които имат нужда от нея, да е, стимулираме легалната миграция е, и да се опитаме да се справяме с нелегалната миграция. Е, трябва много конкретно, по много осезаем начин да покажем, че всъщност отстояваме стойностите, които е, са стойности е, на Съюза, именно защита правата на човека и човешките ценности, солидарност и така нататък. Трябва да разработим една нова политика, която да гарантира защита за тези, които е, е, бягат от преследване. Трябва заедно да разработим политика за време защита, на която се основава на е, предсказуемост и споделена отговорност. Европа трябва да предоставя защита за тези, които се нуждаят най-много по силата на Женевската конвенция за не връщане, насилствено връщане на бежанци. Но, разбира се, ще трябва да се ефективно да се справяме и с незаконната миграция. Едно от големите преимущества е, е вътрешния пазар и освобождаването от границите и граничния контрол. Това означава взаимно сближаване и подобряване качеството на живот на отделните хора и на отделните е, предприятия и компании. Но липсата на граници пък означава и по-ефективен надзор по външните граници. И политиката за връщане на бежанци, е, обаче основана на хуманни принципи, също е основна част от нашата дейност. Трябва да работим ефективно с тети държави би трябвало също така да установим една система на законна миграция. Е, това ще ни направи по-конкурентни, ще ни направи е, нашия пазар на труда по-гъвкав. Очевидно е, че в бъдеще ще се нуждаем е, да, от повече, ще трябва да се засили миграцията на работна ръка към Европа. И би трябвало наистина по един е, законен и регулиран начин да се възползват хората от преимущества на Европейския съюз. Ако това обаче ще, е, за да стане това, трябва да има, е, да, да има изгода за всички, да, да, да, да, е, да е гарантиран, да се гарантирани преимуществата и на едната и на другата страна, и економиката, и развитието на обществото, и да се облагоприятелствуват и самите граждани. Е, пазарите на труда би трябвало да е, премахнат бариери на пътя на хора, които е, тук що са дошли е, да търсят работа в дадена страна. законните мигранти трябва да имат да се радват на същите права, както и гражданите на Европейския съюз. Ето защо трябва да подривим сътрудничество, координацията и ефективността на сегашната ни политика по миграцията. Бих искала наистина много добре да се преразгледа, много основно да се разгледа законодателството в тази област. Третия ми приоритет е да е, се създаде една е, стратегия за вътрешна сигурност въз основа на основните права и е, солидарност между държавите членки. Това ще ни даде възможност да се възползваме от всички средства, с които разполагаме, за да се борим с различни видове заплахи и да защитаваме основните свободи и всъщност да е, ефективно да защитаваме интереси на гражданите. Трябва да търсим сътрудничество между е, органите, които се занимават с борба с престъпността, граничния контрол, е, както и системата на наказателно правосъдие. Би трябвало да е, е, се справим с организираната престъпност, която подкопава, е, разрушава нашето общество. Тероризма, търговията с хора, социалната експлуатация на хора, корупция, киберпрестъпления, корупция, киберпрестъпления и така нататък. Тук във всичко това СИПОЛ би трябвало да играе важна роля. Сътрудничество между Юрожаст Евроюст и а, другите агенции би трябвало да се а, задълбочи. Наистина, тези агенции би трябвало максимално да използват средства, с които разполагат в момента, да започнем с Frontex. Трябва да има ефективна и ефикасна информ... Е, обмен на информация. Също времено една защ... гарантирана защита за нали, личните е, данни да се изпълняват и е, клаузите от е, Харта за основните права. Наистина, ние живеем в един все по-глобализиращ свят е, и областта с свобода, правосъдие и сигурност представлява основна съставна част от това пространство. Една от първите ми задачи е да работя за осъществяване на СОХОМската програма, ще работя заедно с Ривия Рединг в плана за действие, който ще изработим ще включим списък е, от конкретни предложения, които бихме искали да бъдат изпълнени и те ще се основават е, на много ясни принципи. Лисабонския договор е, вече е в сила и е, всички мои е, отговорности всъщност ще бъдат осъществявани чрез съвместно вземане решение с Европейския парламент, което предполага прозрачност и много добър контрол върху въпросите свършени в областта на вътрешните работи. И аз разчитам на това в следващите пет години. Ангажирам се да работя открито и в прозрачност и, а искам от своя страна вие в парламента, пък и в съвета да се отнасяте със същата откритост, когато става дума за документите, за да можем да произвеждаме по-добро законодателство е, законодателните предложения на комисията е, трябва да бъдат по-ясно четими, по-разбираеми. Аз е, уважавам дълбоко парламента. Седем години съм прекарала тук и си давам сметка за опита, който се получава тук, така че ще работя заедно с, вас да защитаваме основните стойности на европейските граждани, за да са сигурни те, че имат съответната защита, е, безопасност е, е, и от това се очаква от нас. Това се очаква от нас да допринесем за, към борбата с организираната престъпност и да провеждаме една хуманна миграционна политика, като същевременно гарантираме външните граници срещу незаконна миграция. Много работа ни предстои. Разчитам на вашия опит и вашата ангажираност и аз от своя страна ще направя всичко възможно да дадем съответните отговори и да произведем резултати в тази област. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Малстра. Вие доста бързахте, за да успеете да постигнете предоставеното ви време от 10 минути плюс една минута като уважение към принципите на гъвкавост. И така сега започваме с въпросите в съответствие с правилника и системата ДОНТ. Първо давам думата на господин Бузотил. Благодаря ви, господин председател. Триста лодки всяка година се отправят от бреговете на Африка към Европа, за да превозват нелегални иммигранти. Това е скандално. И резултат от всичко това е една човешка трагедия. Стотици хора загиват в морето край нашите брегове. Освен това, южноевропейските страни са претоварени, тъй като те трябва да спасят тези хора, да ги настанят и да се погрижат за тях. Хората от тези страни ви слушат днес и те искат да чуят от вас ясен ангажимент това, че вие се ангажирате с това да спрете тази човешка трагедия веднъж и завинаги. Въпросът ми е следният. Готови ли сте да поемете този ангажимент? Дали ще спрете веднъж и завинаги тази нелегална иммиграция? куда то как? Благодаря ви, госпожо Малстром. Благодаря ви, господин Бозотил. Съгласна съм, че наистина сме свидетели на ужасяващи трагедии в Средиземно море и трябва да сложим край на това. Европа има отговорността да даде подслон на онези, които имат нужда от Карила в съответствие с Женевската конвенция, но също така ние трябва да провеждаме политика на борба срещу незаконната иммиграция, както и трафика и контрабандата на хора. Не знам дали сама ще мога да справя, но аз съм готова да работя заедно с вас, за да можем да преодолеем този проблем. Трябва да укрепим Фронтекс, както казах в уводното си слово. Трябва да увеличим солидарността между държавите членки, за да може отговорностите да се споделят. Също така в най-скоро време ще се открие специална служба със седалище в Малта и тази служба ще помага с реализирането на програмите за повторно заселване, повторно установяване. По този начин ще можем да направим нашата работа по-устойчива. Също така, разбира се, трябва да работим и с трети страни, за да видим как страните на транзита, страните от региона на Средиземно море могат да ни помогнат в дейността по спиране на трафика на хора. И разбира се, трябва да възприемем един глобален подход. Защото тази тенденция ще продължава, докато има разлики между страните в политическо и в економическо отношение. Затова трябва да отчетем това широко политическо измерение, за да можем да насърчаваме демокрацията, зачитането на човешките права, економическото развитие в тези страни. Така че това е един много голям въпрос, но аз съм готова да работя заедно с Европейския парламент по този въпрос. Благодаря ви, господин Болзотил, за допълнителен въпрос. Благодаря ви. Вие ми вдъхвате надежда, че може би ще постигнем резултат. Искам да ви попитам за пилотния проект, който се реализира в момента. И целта му е да подпомогне на страните от Южна Европа да извършват повторно заселване на беженците и мигрантите, които пристигат в техните страни. Ние имаме нужда от солидарност, но тази солидарност трябва да бъде реална. Затова искам да чуя от вас повече подробности за това по какъв точно начин тази солидарност ще бъде постигната. Госпожа Малстрам. Мисля, че постигнахме много, що се отнася до солидарността през последните две години. Надяваме се, че специализираната служба ще започне работа в най-скоро време. Също така увеличихме финансирането на Frontex и то значително. Имаме проект, в който участват 9 страни и начало на който е Малта. Наистина трябва да помислим как да трансформираме този пилотен проект в един постоянен проект. В най-скоро време ще предложа мерки за засилване на Фронтекс, особено с цел държавите членки реално да участват в дейността на Фронтекс и най-вече в светлината на пакта за миграция. Всички държави членки трябва да са ангажирани с тази дейност. Разбира се, държавите членки се различават по своето желание да участват, но ние трябва да използваме максимално максимален брой конкретни инструменти и дадем такива инструменти на държавите членки. И аз ще предложа такива инструменти в максимално скоро време. Господин Мореса, заповядайте. Um, Госпожо Малстръм, както каза колегата, солидарността е един от най-важните въпроси, с които ще се занимавате. Във вашето воднослово вие също така споменахте човешките права. Вие ще бъдете първия комисар по вътрешния работи портфейла в момента е разделен между, човешки, между основните права и вътрешните работи. И пакетът, свързан с предоставянето на обежища, миграцията, списъка на имената на пътниците и други въпроси ще бъдат и във вашия портфел. По какъв начин ще общувате с вашия колега комисар? по основните права или ще има непрекъснати противоречия. Ще дам само един пример с Евродак. Тази база данни в момента се създава и се обсъжда по какъв начин правоприлагащите органи ще имат достъпа до тези бази данни. Как вие ще подхождате така, че да бъдат балансирани аспекти на сигурността и на човешките права? Благодаря, господин Морес. Да, това е ново разделение на труда в рамките на Европейската комисия по решение на господин Барозо. Може би фактът е, че реализацията на Стокхолмската програма е толкова сериозна задача, че трябва две жени, за да справят с нея. Може би трябваше да има трима мъже, а, тогава ако не бяха избрани две жени. Ние ще работим с една и съща генерална дирекция и аз Знам, че госпожа Вивиан Рединг ще поеме всичко, което се отнася до основните права и ще работи в тясно сътрудничество с нея. Разликата сега е, че в момента вече в сила Лисабонския договор имаме процедура за съвместно вземане на решения с Европейския парламент. Така че всичко, което ще ви предлагам, ще бъде предмет на съвместно вземане на решение. Аз знам, че в този парламент се отдава голямо значение на човешките права. Защото наистина може да има противоречия, но ние трябва да решаваме тези противоречия по оптимален начин. Аз съм работила в защита на човешките права през целия си политически живот. За това съм убедена, че ще бъда много сериозен защитник на основните права в рамките на моите правомощия. Благодаря. Допълнителен въпрос. Благодаря. Но дори и за две жени трябва да има много смелост, защото проблемите, с които ще се сблъскате, са много сложни. Миналата седмица един френски министр каза, че испанското председателство трябва да има европейска система за предоставяне на имената на пътниците. Как вие бихте подходили към подобно предизвикателство, предвид полуките, които трябва да си залечем от практиката с предоставянето на имената на пътниците? Госпожо Малстро, ако вземем списъка с имената на пътниците като пример, Европейски съюз САЩ имат работни договорености по този въпрос и в скоро време ще има оценка, която ще прецени разходите, ползите, аспектите на защитата на личните данни и човешките права, съразмерността и т.н. Аз се ангажирам пред вас, че ще направя общ преглед на цялата система за информация и данни, за да видим какво точно имаме, какво липсва, какво е излишно и как да организираме тези системи по най-добър начин. Разбира се, полезността, ефективността и защитата на личните данни ще бъдат много важни аспекти в тази дейност. Благодаря ви. Госпожа Хенис Флашер, имам думата. Благодаря за мен удоволствие да бъда срещу вас днес тук наистина общата схема за, за убежище трябва да се остави веднага. Вие смятате ли, че предложенията ще бъдат приети скоро и в, бихте ли се спрели на една от директивите, които имаме в пакета, която да бъде основната в пакета за убежищата? И второ, Разбира се, че натиска от незаконна иммиграция ще се засилва. Стриктният граничен контрол не е единственото решение. Други фактори е, трябва да бъдат. Е, е, други проблеми също трябва да бъдат решени. Какви мерки смятате да вземете, за да се сложи край на тази иммиграция и накрая по отношение на нелегалната е, иммиграция? Е, става дума за конкурентоспособността на европейските компании. Е, бе е, обявено през 2005 година е, решението за една такава директива е, на Европейския съюз. Смятате ли, че тази директива сега ще се превърне в приоритет е, ваш? Благодаря, госпожа Меостром. Доста въпроси за две минути. Първият да, мисля, че много работа има е, и то трябва да се работи в пакет, е, да се разглеждат нещата заедно, но е, условията на прием трябва да са основа. Трябва да имаме равноправни системи за прием на хора, система, която е предсказуема, предварително известна на хората и държавите членки да могат да изпълняват съответните изисквания. Имаме най-различни системи в Европейския съюз и ако искаме да имаме обща политика за убежища, трябва наистина да уеднаквим условията на прием на за хора. И това ще въведе ред в тази политика съответно. Както казах, миграцията е един глобален феномен. От памти века е, е познат е, като явление. Не можем да го спрем веднага, но ако искаме една политика на убежище, която е, вдъхва доверие, трябва да засилим граничния контрол, трябва да имаме различни, да, действаме задействаме различни механизми, за да го направим. Няма да ги изброявам тук, защото нямам време, но едно от нещата, които трябва да правим е да сме сигурни, че сме гарантирали законови пътища за влизане в Европа. Те трябва да са регулирани, предсказуеми, известни и държавите членки трябва да са съгласни за тях помежду си. Няколко директиви очаквам да се приемат. Едната е за сезонните работници, другата е между фирмената е, директива, която ще даде възможност на големи компании да, раз, да разместват персонал, да се придвижат една в друга, защото сега е, това води до много осложнение. Е, Тази директива има за цел да улесни този, тези потоци насочи това движение и смятам това да предложа на вниманието на Европейския парламент и да обсъда с вас. Благодаря сега госпожа Хениш Плашев за втори въпрос. Както споменахте, стикният граничен контрол не е единственото решение, но разбира се, то е едно от най-важните. Споменахте, че искате да засилите ролята на Frontex е, и това е, е съвсем основателно. В момента Frontex няма собствени е, оборудване. Държавите членки също не са задължени да предоставят такова. Имате ли намерение да въведете задължителен механизъм за Frontex или за държавите членки, за участие или съгласни ли сте, че Frontex би трябвало да има собствено оборудване? изследване? Ако не, защо не? И ако да, какви инициативи ще предприемете? И най-общо, как определите сегашните ангажименти на държавите членки, ако се стигне до солидарност, това казахте преди, но искам още веднъж да чуя. Как възнамерявате да засилите политическата воля на държавите членки бързо и амбициозно да, да придвижат напред стратегията по миграция и обежище в Европейския съюз? Имате думата, госпожа Малстром. Както казах, е, много скоро, в началото на тази година, ако разбира се ме приемете, ме одобрите, ще е, излезе с предложение за Frontex, което ще съдържа предложение за специализираните е, отдели, също така и предложение за това как Frontex ще работи в бъдеще с другите агенции. Ще предложа Фронтекс е, е, да може да закупи собствено оборудване, което да използва в своите операции. Мисля, че това ще, му, ще помогне на Фронтекс и ще улесни работата й. Защото, както и вие казахте, трудно е понякога държавите членки да се ангажират в операции. Много трудно се е, планира от името на Фронтекс и ако им дадем възможност да го правят сами, ще е добре, за което трябва да са съоръжени с съответния персонал, с съответните е, експерти, за да могат да е, образоват хората по граничен, в граничния контрол за правата на човек и така нататък за солидарност. Това обсъдихме с годин Бозотил. Имаме е, средствата, финансови, политически, имаме бюрото за е, убежища, и хора, които е, са готови да работят, е, за да се превърне това в една много е, солидна част от нашата обща работа. И разбира се, трябва заедно да видим как това ще се осъществи в съвета. Не съм наивна, представям си трудностите пред пъти, но трябва да работим. А сега госпожа Саргентини. Благодаря господин председател. Е, групата на зелените наистина очаква много от вас е, и от вашата работа в бъдеще по миграция и убежище. Имаме обаче следния въпрос. В миналото, за съжаление, сме били е, свидетели на предложения от комисията, отнасящи се до правната миграция, които са блокирани в съвета. Какво, как гледате на това? и нещо повече. Как вие бихте се справили с подобен блокаж от страна на съвета на предложение за правна миграция, ако попадне това във вашите обсек на действие? И второ, след от 2005 насам не сме свидетели на много конкретни резултати. Единственото разрешение за влизане и директивата за сезонните работници. Как ще се справите с тези въпроси? Имате ли някакви конкретни намерения за конкретни мерки. Госпожо Малстром, благодаря е, и за ваш... доверието, което имате в мен. Не съм супер е, мен, ще се постарая да направя максималното. Е, от Амстердам насам е, знаем, че държавите членки, ако искат да се ангажират, могат да създадат програмите си по правна миграция. Ние ще е, имаме водеща роля, ще водим, верно, че в економическа криза сме, но тя ще шуми и в отделни отрасли, в държави ни трябват съответните хора на място, това е ясно и в Европа от 2020 е, в стратегията ни е, това ще залегне. Трябват ни правни начини, законови, извинете, законни начини за е, идване в Европа. Е, за единното е, разрешително. Е, да, заседна е в известно време в съвета, но законните мигранти трябва да знаят, че ако идват е, по законен начин в Европа, все пак е, трябва да имат е, известни, е, гарантирани си им права, които са еквивалентни на е, живещите в Европа. Е, и ако искаме да привличаме хора, които са полезни за нашата економика, които идват със своя предприемачески дух, които обогатяват обогатяват страните ни в културно и друго отношение, трябва да им гарантираме тези права. Три предложения. Започваме с сезонните работници и с междуфирмената директива. Малко по-късно тази година ще предложа и директивата за стъжантите. Ще работим, е, ще ги предложа съвета, за да е, бъде реалистична цялата перспектива, защото е важно да работим и в Европа по тези въпроси, пък и с другите страни, е, за да е ясно как Европа работи с трети страни, за да, ако, ако трябва да е, е, е, им да се борим с незаконната миграция, трябва да създадем възможности за законна такава. Синята карта също, по нея трябва да работим, все още тя не е, е задействана, но тези неща предстоят в непосредствено бъдеще, следващите 6 месеца. Well, if you allow me, I want to shift my question to my colleague, Mrs. Flot. Okay. Госпожа Сагадини за втори въпрос ще го преда. Ще, ако позволите, ще го дам правото си за госпожа Флот. Uh, да, благодаря. По въпроса за емигра... емигрантите в Европа много често това е свързано с проблеми от дискриминационен характер. В Калабрия, например, видяхме до каква степен в селското стопанство се потъпват правата на тези миграционни работници. Когато говорите, че желаете да действате с силна ръка и сте силно ангажирана с опазването на човешките права, си представяте сигурно колко, какво означава това и колко работа трябва да свършите. Така че аз предлагам да се обвържат държавите членки с повече с повече сътрудничество към Фронтекс. Днес обаче изглежда, че човешкото измерение на тези емигранти не се оценява. Те са третирани едва ли не като стоки, които биват приемали или отхвърляни, когато вече не са нужни. Нека да помислим как те наистина ефективно да се ползват от своите човешки права. Как смятате да се справите с това предизвикателство? Благодаря. Благодаря. Аз наистина осъзнавам в дълбочина този проблем и както вие казвате, и легалните и нелегалните емигранти имат човешки права и следва да бъдат опазени и защитени. Европейския съюз няма да се откаже от тази си задача, както всъщност не се отказва от задачата да опазва човешките права навсякъде по света. Така наречените сезонни работници в Италия нещата стоят малко по друг начин и тези, които са на място, също имат известно право, защото понякога иммигрантите, бидейки обект на нелегален трафик с човешки същества, понякога изпадат в понякога участват в местни брожения или не толкова легални дори действия. Ето за това се получават тези сблъсъци по въпроса за Фронтекс. По въпроса за Фронтекс наистина трябва да се опазват и зачитат индивидуалните права на търсещите убежище и принципа за неотхвърляне на човек в беда. След това след това ще дадем някакво конкретно изменение, но принципната позиция, както моя, така и на госпожа Рединг, е тази че винаги трябва да се зачитат човешките права. Благодаря. Now to Mr. Сега е господин Киркхоп. Благодаря. Госпожо комисар, престъпленията през последните седмици подчертаха значението на борбата срещу тероризма. Столхомската програма посочва, че е необходимо да има всеобхватна европейска стратегия за борба с тероризма, трансграничната престъпност, включително и трафика на хора, злоупотреба с интернет, контрабанда на тютюневи изделия и борба срещу корупцията. Затова е необходимо да бъдат мобилизирани всички институции и средства на държавите членки и да бъде създадена ефективна мрежа от институция, Как вие смятате да се борите срещу тероризма и международната престъпност? Ние, разбира се, също така искаме да сме сигурни, че в тази дейност вие ще учете принципа на съразмерност при реагиране от страна на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Къркоп. Да, наистина това е един от приоритетите. И ние наистина трябва много бързо да формулираме вътрешна стратегия за сигурността, за да се борим с тероризма, организираната престъпност и всички престъпления, които ви изброихте. Вече има някои неща направени от Европейския съюз, но ние трябва да оценим по по-подробен начин кои са средствата на наше разположение за борба с тероризма. И аз ще ви представя пълен преглед на средствата за борба с тероризма, е, включително и обмена на данни, сътрудничеството ни с, с други страни, включително с нашите американски приятели, финансирането и т.н. Вие ще получите една по-обща представа като резултат от тази дейност за дейността ни в борбата срещу туризма и организираната престъпност. Трябва да видим също така дали няма дублиране в някои области в максимално бързо. Скоро време ще предоставя резултатите от тази оценка на вашата комисия. Що се отнася до оценката на системите за обмен на информация, те винаги трябва да бъдат оценявани, що се отнася до тяхната реална полза, до съразмерността, съотношението между разходи и ползи и, разбира се, също ще се отнася до принципа на съразмерност и защита на човешките права. Разбира се, трябва да оценим средствата, с които разполагаме, за да можем да извършваме превентивна дейност, за да може да извършваме защита, за да можем да реагираме. Имаме различни агенции, които се занимават с тези аспекти. Мисля, че трябва също така да поставим в центъра на вниманието ни и жертвите. Мисля, че трябва да обръщам повече внимание на ситуацията на жертвите на тероризма и това също ще бъде част от вътрешната стратегия за сигурност. Господин Кърхоп, аз съм много доволен от този отговор, но независимо от това, колко жени могат да се занимават, в тази, занимават с тази област, госпожа Редин, като една много силна и положителна личност, ме увери, че принципът на съразмерност ще бъде отчетен, когато става дума за това какво ще бъде законодателството задължително за изпълнение от страна на държавите членки. Разбрах също така от нея, че основният акцент ще слага върху сътрудничеството и също така, че държавите членки ще имат право на не участие. Дали, госпожо комисар, ще съгласите с мен, че един всеобхватен, а, един за всички подход към сигурността може не винаги да бъде най-ефективния? Както вие казахте, в сферата на борба с тероризма Европейският съюз няма много законодателни актове. Оперативната отговорност е на държавите членки. Европейския съюз координира тази дейност и разглежда как може да се засилят различни аспекти, съдебно преследване, превентивна дейност и т.н. Аз искам да направя една всеобхватна оценка или преглед. Това не означава, че искам да направя нови законодателни предложения. Това означава, че аз искам да направя един преглед, една оценка и аз се надявам, че вие ще ми помогнете. Защото знам, че във вашата комисия се обръща сериозно внимание на тези аспекти. Важно е да погледнем как да работим по-интелигентно и по-ефективно. Може би ще открием, може би ви вече виждате някои бели петна, някои пропуски. И се надявам да мога да обсъдя това с вас в най-близките месеци, господин Таверес. Сеньора Малмстром. Много благодаря. Аз бих искал да запитам какво е вашето мнение по въпроса за търсенето на политическо убежище. Не по принцип, а в конкретни случаи. Фронтекс бе тук сред нас миналата седмица и ни обясни, че в скоро време ще се подпишат договори по този въпрос с Либия. В Италия обаче се вдигат гласове, изразяващи съмнение за начина по който Либия се отнасят с връщаните от нас емигранти, като ги изоставя в пустинята, където те са обречени на гладна и жадна смърт. Как смятате да действате по този въпрос? Може би Фронтекс не бива да забравя не бива да забравя това благородно и отколешно човешко чувство да се спасяват изпадналите в беда. Така, ще избегнем връщането обратно в държавата на хора, които поради религиозни причини понякога са избягали точно от това. Благодаря. Благодаря. Не съм много сигурна дали правилно разбрах вашия въпрос, но вие ще ме коригирате. Европейския съюз, всички държави членки и всички хора имат задължението да спасяват човешки животи. И с моята дейност по укрепване на Фронтекс, аз ще разгледам и аспектите на морското право. Аз знам, че има затруднения при постигане съгласие между държавите членки и в момента текат преговори между съвет и Европейския парламент, за да се уточнят задълженията на държавите членки и за конкретните дейности на Фронтекс на съответните територии. Принципът за невръщане е предмет на Международна конвенция и ние като демократични държави сме длъжни да спазваме разпоредбите на тази конвенция. Трябва да гарантираме това, че сме в състояние да дадем закрила на хора, които бягат от преследване, диктатура, нарушение на човешките права. Понякога е трудно да се установи дали тези хора се напуснали страните си, защото животът им е бил застрашен или просто те искат да постигнат един по-добър живот, защото те са живе, живели в много бедни страна. Преди 100 години една четвърт от шведите напуснаха Швеция за САЩ, за да потърсят по-добро бъдеще. И те допринесоха за изграждането на САЩ. Тяхната нова родина. Вие попитахте за Либия. Трябва да водим диалог с Либия. Тя е важен съсед. Либия е страна на транзита и на происхода на иммигрантите в Европа. Този диалог е сложен, защото Либия не е точно демократична държава, но ние трябва да търсим сътрудничество. Знам, че имало сближаване от страна на предишното председателство. Този процес се придвижва напред много бавно, но трябва да поддържаме диалог и да установим как можем да си сътрудничаме, така, че да получим помощ от страна на Либия. Също така важно е да гарантираме това, че Либия да зачита човешките права и също така да си сътрудничи ефективно с, ефективно с Върховния комисариат на ООН за правата на бежанците. Благодаря ви. Благодаря. Господин Таверис, допълнителен въпрос. Госпожа Малстрюм, говорихме за проблеми, нека сега да говорим за разрешения. Едно от най-ефикасните разрешения за рисковите фактори в областта на емиграцията е тяхното разпращане по различни държави членки на Евросъюза или търсене на разрешение социално включване в собствените им държави. Вашите колеги от Швеция твърдят, че в Европа могат да бъдат разквартирувани, ако мога така да се кажа, да се изразя 60 000 мигранти на година. Но как точно ще се администрира, ще се управлява този процес? Нямаме структура, нямаме управление. Смятате ли, че трябва да го създадем? как до сега работихме с 5000 емигранти, а сега изведнъж говорим за 60 или даже за 100 000. Няма ли да бъде прекалено голяма лъжица за нашата уста това? Кажете ми вашето мнение по този въпрос. Благодаря. Извинете, може би не разбрах въпроса ви, тъй като ви говорите за много различни теми. Да, аз мисля, че вие, господин Таварес, сте докладчик по темата за повторното заселване и аз с нетърпение очаквам сътрудничеството с вас. Разбира се, някои държави членки са по-напреднали, но аз смятам, че и Европейския съюз и някои други държави членки и някои трети страни могат да направят повече. Така че това е част от решението, за да може да се предостави подслон на тези хора и за да има споделяне на отговорността. Благодаря ви. Госпожа Бургезио. Господин Бургезио. Да, госпожо Госпожо Малстрюм, аз приветствам вашия рационален и неидеологически подход към вашата към вашия нов портфейл. Нещо обаче не можах да разбера, затова искам да го попитам, да поискам разяснение. Може ли нещо повече по тази директива? Често, често тук в нашата комисия Либе изслушваме представители на северноевропейски държави, като вашата, например, които критикуват остро Евросъюза, европейските институции по въпросите за хуманитарната помощ, по въпросите за предоставяне на политическо убежище. Същите тези северно европейски държави отсъстват обаче когато става въпрос за за разпределение на тежестта, която тегне на плещите на държави като моята, като Италия или като Гърция или като Малта, където се излива първата иммиграционна вълна. Как предлагате да управляваме последиците от тази иммиграция? Освен това, искам един по-конкретен въпрос да ви задам. Комисар Ферреро Валднер се зае с конкретни задачи по въпроса за външните граници. Не смятате ли, че всички 27 държави членки трябва да финансират еднакво, в еднаква степен това опазване е, на външните граници? Благодаря. Европейския съюз е, е, ние можем да се поздравим понякога е, за това, че сме основното тяло, така да се каже, което защитава правата на човека в света е, е, хората, които бягат от диктатури, опреси и потисничество, намират именно за това убежище в Европа. Някои държави поемат по-голяма отговорност, други по-малка, но важно е всички да участват. Много сме говорили за това как е, да споделяме отговорността в Европейския съюз. Аз съм дала няколко идеи за това как може да стане това в Европейския съюз. Е, зная, че някои държави в Средиземноморието е, изпитват особен натиск, но наистина мигрантите в Европа идват по всякакви пътища, по въздух, от източна Европа, по други е, начини, така че не е проблем само за Средиземноморието, но си давам сметка, че за тях наистина натиска е най-сериозен и е, съм набелязала няколко области, в които можем да работим по, с Frontex, по програмите за разселване, с различните форми на сътрудничество с трети държави от държавите от Средиземноморието. И ще продължа тази линия. Но подчертавам, трябва да се поемат и международни ангажименти да приемаме хора, които искат убежище и да им гарантираме известни права. Благодаря. Е, за допълнителен въпрос, господин е, е, Батън, Батън или господин Боргецио? Io spero quindi che lei eh, risponda al, alla mia precisa domanda. Да, много благодаря. Надявам се, че ще ми отговорите на моя въпрос. Той ще бъде конкретен. По въпроса за правото на убежище – и разселването на емигрантите из цялата европейска територия, надявам се, Надявам се да работим според принципа за разпределение на тежеста. Правата сякаш са за всички, а задълженията само за едни. Споменахте Фронтекс, приветствам това. Наистина Фронтекс се, Фронтекс се нуждае от преразпределение на функциите. Преждеговорившите се изказаха. Аз искам да подчертая два пункта. По въпроса за репатрирането. Това трябва да се управлява от Фронтекс, но да се финансира от всички държави членки по принципа на споделеното бреме. Защото е ясно за всички ни, че някои държави членки понасят в по-голяма степен това бреме. След това тези центрове, приемни центрове за емигранти, те трябва също да се управляват от Фронтекс. Заповядайте за отговор. Uh, uh, Благодаря, господин Бургези. Да, мисля, че Фронтекс трябва да е в състояние и предложението аз, е, е, предложението, което не съм изготвила още, ще трябва да изслушам няколко предложения преди да ги обобща. Е, те ще, това предложение ще им дава възможност да закупуват собствени съоръжения и оборудване, за да могат да имат повече гъвкавост, когато действат хората в е, е, свое качество. Но те могат да комбинират усилите си, но Фронтекс може да помага на държавите членки при репатрииране, при връщане на хора, след като разбира се са проследили е, положението на, на, на съответният подал база за, за убежище, че може да бъде върнат, ако не се накърняват неговите права или принципа на ненасилствено връщане. Принципа за обаче отговорността винаги е в самите държави членки. Господин Бонс, госпожа Морвай. Да, благодаря. Да, искам да ви попитам какво ще направите, ако се повтори това, което се случи на 23 октомври в Буда Пеща отбелязаха годишнина от възстанието в през 58 година и много от полицаите раз, разпръскваха сълзотворен газ и много бяха пострадали както местни, така и, така и туристи. В крайна сметка полицаите не са сила, която да раздава удари. Тя е правоохранителна сила. 20-30 е, маскирани лица пристигат в 10 часа нахлуват в е, частното жилище на някой, обискират го и иземат компютъра на този обект на полицейско диране. Какво смятате това? Има ли право да се случва в правова държава или не? Благодаря. Благодаря, госпожо. Боя се, че не мога да отговоря точно. Е, спомням си е, събитието от 2006 е, познавам им, че министър от шведското правителство беше отиде на място там. Спомням си този насилствен акт Но разбира се, е, в ръцете на унгарските власти е да проследват дали е, полицията е, е действала по начин, който е законосообразен според законите на Унгария. Просто това е един национален случай и комисията не може да коментира по него. Съжалявам, но не мога да отговоря на този ви въпрос. Отново, госпожа е, Морвай или е, господин Бонс? Да, благодаря. Успокоихте ме с вашия отговор, но пък от друга страна ми изглеждат вашите думи като пропаганда на масова емиграция, която ще смени посоката на демографското развитие на Европа. Тук има милиони безработни, а вие тук защитавате масова иммиграция, като че ли тя ще разреши проблемите. Помислете за проблемите на големите градове. Брюксел, Париж, Рим, Роттердам, Лондон, те се задъхват, не могат да контролират тази масирана иммиграция. Вие тук стоите и най-спокойно я защитавате. Като ви слушам, не само, че не се успокоявам, а и се притеснявам и не знам, всъщност не, че не знам, не искам направо да заемете този пост, защото защитавате масираната емиграция, а аз съм против нея. Благодаря. Yes, thank you very much. Да, благодаря е, нещата са различни в отделните страни, но всички европейски страни в бъдеще ще се нуждаят от е, е, миграционни работници в отделни отрасли, ще се получи дисбаланс, за да се поддържа баланса в економиките ни, ще има такова движение на хора, ще трябва да можем да, за да можем да гарантираме пенсии на възрастните, ще ни трябва и трудова миграция. Разбира се, това не е решението, отговор на економическите проблеми, то е част от решението. Има много други начини и има една убедителна демографска статистика, която потвърждава това. Това, разбира се, отраслите и бройките, процента ще се решават от отделните държави, но трябва да имаме общ регламент за това как да се справяме с този въпрос и аз ще предложа точно това. Вие поставяте и много важен въпрос за интеграцията. Това е изключително актуален момент. Ние в държавите членки ще трябва да работим много и то заедно, е, имайки предвид, че става дума за отговорността на държавите членки преди всичко, за да могат тези хора да се интегрират в е, пазарите на труда в обществата, където изберат да живеят. Благодаря. Госпожа Бауър. Благодаря много, е, господин председател. От името на Комитета за заетост искам да задам следния въпрос ще имате съответния портфейл, част от него е да структурите в ред миграционната политика. Това е един много важен момент. Знаем, че демографска ситуация в Европа е, е такава каквато е. Редица тенденции, на които сме свидетели в момента, са очевидни, но не можем да очакваме чудеса в тази е, сфера. Е, съгласна съм с вас, госпожо, че е необходимо, ще ни бъде необходима известна имиграция в Европа. В уводните си бележки казахте, че трябва да създадем ситуация, при която всички да са доволни е, това няма да е лесно. Въпросът ми е, Какви планове, идеи имате по отношение на трудовия пазар в Европейския съюз? Как ще направите така, че европейските граждани да не страдат а, и да не са в неизгодна позиция, а, защото а, ще се получи конкуренция, дали няма да паднат надниците в, а, заплащането в резултат на това? Как ще се, а, се гарантирате и а, изгодата на европейските граждани? Да, много актуален е въпросът ви, госпожо Бауер ще трябва да е, направим така наистина, че е, ще има полза и за едните и за другите. Тези, които идват, е, може би ще са част от тази кръгова миграция, ще се върнат след известно време със своя опит и печалба, други ще останат. Всеки ще решава сам, за... всяка държава членка ще решава ще има и други съображения, които ще бъдат взети предвид. Не искаме да се получава наистина изтичане на мозъци, да кажем, е, от, в, в, в е, е, областта на общественото здраве в някои държави членки. Трябва да направим така, че тези, които идват тук, идват с, дали с краткосрочни договори или постоянно, имат достъп до е, права, до пазара на труда с съответното справедливо заплащане и е, равноправни условия, но също време да не е, подкопават пазара, да не са конкуренти на другите. Ще имаме и друга директива, която ще урежда този въпрос. Много е важно това. Е, това означава, предполага отново едно много тясно сътрудничество е, помежду ни, за да не е, получим обратен ефект. Благодаря, госпожа Болскурт. Госпожа Бауер за допълнителен въпрос. Да, заповядайте. Аз ще се върна по-късно към въпросите. Само допълнителен въпрос. Имаме някои разпоредби за санкции, налагани на работодатели, които наемат незаконни мигранти. Как смятате, че трябва да се реализира изпълнимостта на тази разпоредба за юридическата отговорност на подизпълнителите. Да, това е важен въпрос. И държавите членки вече доброволно решиха да въведат подобна разпоредба и много важно, когато се борим с незаконната иммиграция, да се борим не само срещу незаконната иммиграция, но също така и с трафика на хора, защото и много хора, които са подмамени да дойдат в Европа и след това те се озовават в ужасяващи условия. Така че ще трябва да гарантираме това, че работодателите да могат да заявят официално, че те отговарят на всички изисквания, свързани с законността на наемането на работници и те трябва да го направят това пред национални органи. И разбира се, тези, които не го направят, ще са в нарушение на закона. Директивата все още не е влязла в сила, но държавите членки вече могат да започнат да прилагат нейните принципи. Благодаря ви. Сега госпожо Боскорт. You, Ето тук съм. Добро утро, госпожо Малстром. Много жени бягат от ситуации, в които насилието е насочено конкретно към жени. Това включва и, ген... и генитално съкътяване, и други престъпления срещу жени. Дали службата за подпомагане на убежището ще бъде създадена достатъчно скоро в Малта и дали тя ще разполага с достатъчно ресурси. Посочете конкретните мерки, които вие ще предприемете, за да може тази служба за подпомагане на обежището да работи ефективно и да подпомага жените които са бежанци в резултат на насилие насочено срещу жените. Благодаря. Е, госпожо Малстрама, имате думата. Благодаря ви за този въпрос. Да, разбира се, ние знаем, че в глобален аспект мнозинството мигранти в света са жени. Това може би да не е толкова явно в Европа, но ние трябва да отчитаме този факт и европейската политика за миграция и убежище трябва да отделя особено внимание на уязвимите групи жени, включително бремени жени, също така и хора с увреждания и т.н. Службата по убежище и общата политика, разбира се, трябва да анализират ситуацията и от гледна точка на жените. Например, това се отнася до условията за настаняване, така че жените да не бъдат жертва на насилие, така че те да могат да се възстановят. Как да гарантираме това, че мъжете и жените се настаняват отделно в местата за убежище, също така как да осигурим настаняване на жените с деца. Извинете, Разбира се, всичко това трябва да бъде част от правомощията на службата за подпомагане на убежището. Но също така това трябва да бъде включено и в законодателството за убежище и миграция. Тези съображения трябва да бъдат включени във всички законодателни актове, които имат отношение към въпроса. Що се отнася до гениталното съкътяване на жените, разбира се, жените, които бягат от страни, в които това е възприята практика, трябва да получат обежище в Европа и разбира се, ние също трябва да работим срещу тази практика, например, чрез програмата Дафне. Госпожо Боскорт. Гениталното съкътяване на жените е един нарастващ проблем в Европа, в резултат на нарастването на миграционните потоки, потоци към Европа. Дали Европейският съюз ще отправи ясно послание, че гениталното скатяване на жените трябва да бъде забранено в цял свят? И каква роля вие ще играете в борбата срещу гениталното съкатяване на жените и в разработването на Европейска стратегия за борба с това явление? Да. Комисията няма изрични правни правомощия в тази сфера, но комисията започна да работи върху съобщение за това как да работим заедно с държавите членки по този проблем и знам, че това е един от приоритетите на Испанското председателство. И разбира се, това съкатяване е част от ужасяващото насилие, което се извършва срещу жените и момичетата в цял свят, но и в Европа. И трябва да работим по-системно, трябва да обмислим добрите практики, да ги възприемем. Има много добри примери, финансирани по програмата Дафне. Това е работа с местните общности, с е, религиозните общности, с неправителствените организации, така че да се повиши информираността на родителите. Но мисля, че трябва да засилим нашето сътрудничество, за да предотвратим извършването на този ужасяващ акт спрямо много жени и момичета в цял свят и в Европа. Благодаря ви. Господин Джаколино. Да, благодаря ви. Споменахте в встъпителните си бележки въпроса за агенциите, сред които се намира и Лисабонския център за наблюдение на наркоманиите – Непрекъснато се повишава броя на токсикоманите, особено сред младежите и последиците са все по ужасяващи. Това е застъпено в Стокхолмския протокол като цел за постигане. Как смятате да подходите към този въпрос? Какви насоки на работа ще очертаете на Лисабонския център? Как ще си сътрудничите с комисаря за опазване на правата на потребителите. Благодаря ви. Да, това е много сериозен проблем, който поставихте, господин Чаколини. И Европейският съюз не е направил достатъчно. Разбира се, държавите членки имат окончателната отговорност и ние имаме вече законодателство. Имаме също така и план за действие за борба с наркоманиите. Имаме и агенция, посветена на този проблем. Също така сме включили този аспект и в Стокхолмската програма. Аз много ще се радвам на възможността да работя с вас, за да можем да установим как да координираме действията в Европейския съюз, защото вие правилно посочихте, че тук има аспекти свързани с опазването на общественото здраве. Също така тук има аспекти, които са свързани с престъпността, например продажбата на наркотици. Ние трябва да обмислим как точно да работим с местните общности, с обществото като цяло, с различни организации, неправителствени организации, за да решим тези проблеми. Аз много добре осъзнавам този проблем, но не знам какви инструменти на общностно ниво съществуват за преодоляване на този проблем. Разбира се, важно е да се обмисли какви мерки предвиждат съответните комисари, господин Дали и госпожа Редин. Наистина, все още Европейският съюз като че ли не е осъзнал сериозността на този проблем. Но очевидно трябва да засилиме дейността на местно равнище, за да преодолеем този проблем. Да, така или иначе, обаче, във връзка с проблематиката на наркозависимостта, искам да застъпя и въпроса за затворите. Много от е, затворниците са именно бивши наркомани или алкохолици които са особено то тежки и се нуждаят от лекарска или поне специализирана помощ. Дали това не трябва да се отрази по някакъв начин в Стокхолмската програма, като например програми и за обучение и финансиране на работещите в затворите или пък самото оборудване и на, затвори, на, на затворите и другите центрове както и съответно работа по поддръжка на тези случаи, в които след това се търси социално включване на освободените, на излежалите при съда. Как виждате това като част от програмата? Благодаря. Well, е, Господин Джаколини, признавам, че това наистина е много сериозен проблем и че трябва да обърнем повече внимание на него. Но Европейският съюз не може да реши всички проблеми на европейско ниво. Ние трябва да привлечем вниманието към проблема, трябва да предоставим средства, включително финансови средства, можем да обменяме идеи, но със сигурност тези въпроси най-добре е да се решават на местно ниво или на национално ниво, но най-добре на нивото на местната общност. В съответствие с принципите за субсидиарност и пропорционалност, ние винаги оценяваме какви мерки и какво законодателство ще бъдат най-ефективни на кое ниво, на европейско или на национално ниво. Ние, разбира се, можем да подобрим сътрудничество, е, сътрудничеството между държави членки в тази област, но аз не мога да предвидя някакви твърди законодателни мерки, които бих могла да предложа, в тази насока, но разбира се, споделя вашата загриженост от проблема. Благодаря, господин Кристенсен. Благодаря, господин председател. В момента милиони хора е, прибивават незаконно и работят в Европа. Много от тях са дошли, търсейки по-добри условия на живот. Много от тях е, са били заблудени и подведени от обещанията за по-добър живот в Европа. Действителността е, че тези, които остават тук, е, не се радват на почти никакви права. Нямат права на осигуровки, никакъв достъп до здравеопазване, децата не стигат до училища, не плащат данъци и така нататък. В известен смисъл те работят и пребивават тук като съвременни роби. Е, може би този огромен проблем е, се дължи на е, непрекъснатото търсене е, на незаконни работници. Какво ще направите вие, за да промените тази тенденция на търсене на такъв вид работници? Благодаря а, наистина аз съм, се развълнувах от а, доверието, което а, имате към мен а, и а, това, че вярвате, че аз мога да реша всички тези проблеми и комисията. Но абсолютно сте прав, господин Кристосен. някои от тези хора са а, привлечени в Европа, подведени, че ще получат чудесна работа, ще живеят, тук живеят в ужасни условия, в отвратителни предгради и така нататък, но решенията не са еднозначни и много сложни са. Трябва да имаме първо законовата база, по сезонните работници, между фирменото движение, трудовата миграция, в зависимост от нуждите на всяка държава. След това трябва да има законодателство е, е, такова, че тези, които идват в Европа е, в рамките на закона, да се радват на права еквиваленти на тези на европейските граждани и трябва да работим срещу търговията с хора, с съседни държави, да участват държави съседки в обмяна на информация и предприемането на мерки по мобилност, споразумение с погодби за мобилност и така нататък, за да могат да се борят с незаконната миграция. Защото ако в съответната държава дадени граждани от друга държава имат реални права. Знаете, че в моята държава, и вашата, се води реален дебат за това дали се даде достъп до образование на такива хора, но в момента не виждам общо европейско законодателство по тези въпроси. Твърде е деликатен въпрос за това. Thank you. За допълнителен въпрос. Знаем, че съвет и Европейския парламент решиха е, за приемат директива за е, санкциите, която по-скоро наказва е, работодателя, а не работниците. Как ще направите така, че в бъдеще работни, работодателите да не се измъкват, ако имат незаконни работници? И как ще гарантирате съответното прилагане на тази директива от държавите членки? Това ще трябва да стане.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 това трябва да става под надзор на комисията. Тя винаги е, следи дали държавите членки е, е, прилагат съответната директива. Ето защо, както казах и на предишния, по предишния въпрос, ва, не трябва да, да се позволява трафик. Той трябва да се контролира преди всичко в национален план. Но комисията е, разбира се, пазителя на договора и гаранта на договора и всички държави членки трябва да се съобразяват, нещата ще се вършат по начина, по който винаги е, и е, държавите членки са свободни да, да бъдат, е, държавите членки могат да бъдат дадени пред Европейския съд, заведен долу срещу тях, ако нарушават тези директиви, както и всички други. Благодаря. Госпожа Сипер, благодаря най-сърдечно. Първо бих е, искала да ви поставя един много принципен въпрос е, и е, е, ако кратко го отговорите на него, след това ще знам нататък. Бихте ли казали едно официално да, че заедно с госпожа Рединг и съвета редовно ще идвате в нашата комисия, за да може международното споразумение е, и е, е, Европейския парламент да, да участва безусловно, е, така както се предвижда в Лисабонския договор. И още нещо свързано с SWIFT. Е, какви конкретни познания имате, знания имате за необходимостта и, и е, действеността на SWIFT, е, на SWIFT като антитерористична мярка и е, какви три точки от е, нашата резолюция на Европейския парламент е, е отнасящи се до SWIFT са, от особено, SWIFT са от особено значение за вас и които според вас трябва на всяка цена да бъдат приложени. Yes, е, да, три въпроса. По първия въпрос ще се ангажирам, ако бъда е, одобрена, да се срещам с комисията, както и моята предшественица. И сега, след като имаме Лисабонския договор, е, ще трябва да вършим много е, общо законодателна работа, така че често ще се виждам с вашия комитет и с, европейската, с вашата комисия и Европейския парламент. По SWIFT да, сега имаме е, временно 9-месечно споразумение, което много скоро ще влезе в сила имам вече ясни примери за ползата от SWIFT. Аз мисля, че SWIFT е полезна схема за проследяване на терористични е, канали. Е, в Вашингтон бе поставен преди известно време този въпрос и е, американски и европейски органи е, или законоприлагащи организации е, бяха, участваха с конкретни примери. Е, аз се опитах, е, говорики с тях, да им дам примери, за да им покажа ползата от SWIFT Суифт. Например, е, един е, граждан от Великобритания е, беше осъден миналата година, който е направил опит за атентат в Германия. Въобще много примери могат да бъдат дадени за това как може да се прилага тази схема. Това ще се обсъди утре в Толедо на съвета правосъдие вътрешни работи и ще се говори там и за, за бъдещето на SWIFT. Така че след е, срещата утре може би ще, се, ще имаме допълнителна нова информация, особено относно е, постоянния спогодба е, за SWIFT, а не временната. много важно внимание в рамките на SWIFT трябва да се обърне на защита на личните данни и по отношение на временното споразумение, там трябва да наблегнем в постоянното, трябва да наблегнем още повече на тази, този въпрос. Благодаря. Отново, госпожа Сипел, имате ли да, един е, въпрос е, вие споменахте, че по принцип е, е, нямате, е, нямаме европейска стратегия за борба с тероризма. Все още с отделни мерки се откликва на терористични атаки, ударите от септември 2001, сега след коледните инциденти отново се говори за мрежа отново е, е, става ясно, че техническите, е, технически отговор не е отговор на въпроса, че проблемите са многостранни и други. Вече говорихме за това какви, дали не трябва да имаме една единна координирана стратегия за тероризма, коя, каква такава стратегия за вас е най-важна и какво все още не е направено, какво трябва да бъде проверено, изпробвано на практика и въведено. Е, може би имаше проблем в превода, но аз съвсем ясно е, подчертах, е, поне веднъж до тук, че ние трябва да, да се откажем от този подход на парче към тероризма и да имаме един цялостен подход в борбата с тероризма тук става дума и за обмен на информация, на данни, различни политики, е, фондове, различни директиви. Всичко, е, което, с което разполагаме вече, трябва да бъде огледано и аз ще го направя заедно с госпожа Рединг, да огледаме цялостната архитектура е, и схема, система на обмен на информация, както в рамките на е, ЕС, така и с държавите отвън, за да имаме пълна представа за нещата. Дали нещо липсва, дали някъде става при покриване, излишни неща, да оценим нещата от гледна точка на защита на е, е, личната информация, разходи, добавена стойност, пропорционалност, всичко това. И е, след такъв един оглед ще излезе с предложение за за една такава стратегия за най-ефективна борба с тероризма. Господин Диас Еверас. Много благодаря, господин председателю. Госпожо, госпожо кандидат, моите най-добри пожелания за късмет към вас. Аз искам пак да се върна по въпроса, към въпроса с Фронтекс. Фронтекс е равно на координация, анализ, връщане на емигрантски потоци и обучение на агенти. В никакъв случай не е изместване на местни национални правомощия. И така, какво трябва да направим от сега нататъка с Frontex? Аз смятам, че трябва на първо място да оценим неговите правомощия – и да преценим дали следствата, с които разполага тази агенция, особено в критични кризисни ситуации, са достатъчни. Така че трябва да да оценим дали е уместно или не това, което в момента им отдаваме като оборудване и човешки и финансови средства. Това първо. На второ място, преди да вземем решение за модификация на регламента 2004-2008, трябва първо да се допитаме до парламента. После ще ви задам допълнителен въпрос. Сега отговете, ако обичате. Благодаря ви. Управителният съвет на Frontex е извършил анализ и оценка и е формулирал редица предложения за укрепване на Frontex. Както вие казахте, Frontex е една агенция, която може да бъде координирана и подпомагане, но това не е агенция, която може изцяло да поеме цялата дейност по границите. Разбира се, дейността на Фронтекс зависи от солидарността. Солидарността е нещо, което е лесно на думи, но не винаги на дела. Аз вече казах, че една от целите ми е засилването на Фронтекс – смятам, че те трябва да разполагат средства, със средства за закупуване на собствено оборудване, така че да не разчитат при всяка една необходимост на оборудване на държавите членки. Frontex трябва да има специализирани клонове. Frontex ще работи в тясно сътрудничество с механизми за граничен контрол на държавите членки и също така в сътрудничество с Евросур. Също така Frontex ще се занимава с обучение на граничните служители по принципите, например, на невръщането. Също така Фронтекс ще работи с службата за обежище и с трети страни, с които има сключени спогодби за реадмисия. И аз, разбира се, ще направя така, че това сътрудничество да бъде улеснено. Също така ние ще работим в сътрудничество с Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците, за да подобрим сътрудничеството ни с трети страни, например Либия. Но в крайна сметка много неща зависят от държавите членки. Те трябва наистина да изпълняват унези дейности, които вече са планирани. Ние можем да ги подпомагаме в това, но не можем да им наредим да го правят. Господин Демера отново, да, благодаря. Фронтекс вече работи с международни организации и има 222 души числен състав и 80 милиона евро бюджет, които не се освояват или поне трудно се освояват. Аз смятам, че какво трябва да направи е, Фронтекс, според мен, да насочи поглед към юг всички тези трагични събития в Италия, в Гърция, в Испания, в Малта имат обяснение. И затова се обръщам към вас с молба за изяснение. Фронтекс трябва да се самооборудва. В какъв смисъл? Е, оборудване, което да служи на взаимната, на съвместната оперативност. За какви точно, за какви точно средства става дума? Хеликоптери, кораби, огромни суми са това почти бюджета на някои от по-малките държави членки. Какво точно имате предвид? Благодаря. Да, това е проблем. Наистина, Фронтекс има много пари, но, както вие казахте, те не могат да действат, защото няма яснота дали тази операция ще бъде изпълнена, дали държавите членки ще финансират тази дейност или ще предоставят оборудване. Разбира се, ще бъде анализирано дали е най-економически ефективно да се предостави собствено оборудване на Фронтекс, така че Фронтекс да престане да зависи от държавите членки, които то се включат в операцията, то се изключват от тях. След няколко седмици и до много малко на брой месеци максимум, аз ще ви представя една пълна картина за това какво смятам, че е необходимо да се направи с Frontex. Госпожо Бауер, благодаря ви. Госпожо кандидат комисар, за мен е чест, че имам отново възможност да ви задам въпрос от името на Комисията по човешки права и от името на НП. Въпросът ми е за трафикът на хора. Борбата с този трафик е важна част от Стокхолмската програма. И от името на моята парламентарна комисия искам да ви задам този въпрос, защото 80 процента от жертвите на трафика са жени и млади момичета. Независимо от цялата дейност на Европейския съюз, трафикът се увеличава, съответно и броя на жертвите. Какви правни актове вие искате да предложите, за да се преборим с това явление? Има необходимост от съгласие на ниво на съвета, но какво трябва да се направи включително и за да се избегне повторната виктимизация на тези жени? И по какъв начин също ще работите по намаляването на търсенето на услугите на трафикантите, ако мога така да се изразя. Благодаря ви за този въпрос. Аз се чувствам лично ангажирана с с преодоляването на този проблем. Наистина това е ужасяващо престъпление и предимно жени, момичета и момчета са жертви на трафика. Аз не мога да си представя по-ужасяващо нарушаване, на карняване на човешкото достоинство, отколкото това човек да бъде подложен на сексуално робство. Затова всички държави членки трябва да разглеждат това като изключително сериозно престъпление с съответните санкции. Що се отнася до съвета все още няма постигнато съгласие между държавите членки и аз бих искала да предложа на ново една лисабонизирана проектодиректива, насочена срещу сексуалното насилие срещу деца при сексуалното насилие като цяло. Надявам се, че сега, когато има процедура за съвместно за вземане на решения с силната подкрепа от страна на парламента и държавите членки, ще можем да финализираме тази директива много бързо, защото наистина това е ужасяващо престъпление. Също така трябва да работим с жертвите, с тях трябва да работим с цел тях на, на тяхното възстановяване физическо и психологическо. Аз няма да имам в портфейла си всички правомощи, които са свързани с този процес, тъй като част от аспектите се отнасят към портфела, отнасящ се към добросъседската политика, например, но трябва да се работи с неправителствени организации. Вече има много добър опит на трупа, например, в Молдова, в работа с жени, които са били жертви на трафик на хора на сексуално насилие. Благодаря ви, госпожо Бар, Допълнителен въпрос? Благодаря ви. Високо оценявам вашата ангажираност с тази сфера. Още един въпрос, ако ми позволите. Като четем ваше опис в тази сфера, ние знаем, че няколко генерални дирекции се занимават с този въпрос, но в момента, честно казано, няма координация. Какво бихте казали за националните координатори? Те всички работят в рамките на своите държави, но техните усилия не са съгласуване. Дали бихте се съгласили, че трябва да има един европейски координатор по този въпрос? Госпожо Малстром, отговорът ми е да. Да, ще се съглася с вас. Надявам се, че европейският координатор ще работи в рамките на Генерална дирекция Европейско законодателство. И също така Стокхолмската програма и бъдещата стратегия, която ще предложа, ще коригира тази ситуация, а именно това, че много разединено се работи в тази сфера. Трябва да направим така, че да се работи по един по-координиран и съгласуван начин. И Разбира се, това ще зависи също така и от стратегията, а също така зависи, разбира се, от сътрудничеството между мен и другите комисари и наистина трябва да работим всички заедно и разбира се, следи Аштън също така. Благодаря. Госпожа Матия. Благодаря. Уважаема госпожо кандидат комисар. Моя въпрос е свързан с търсенето на убежище и емиграцията. Как смятате да работите така, защото всяка една от точките на Европейския пакт за миграция и политическо убежище да бъде приведено в действие? Кои ще бъдат приоритетите на вашата служба и какви приоритети ще отдадете на реадмисията на мигрантите, които незаконно пребивават на европейска територия. Благодаря ви. Да, Европейският пакт, емиграционен пакт, трябва да бъде изпълнен въведен всъщност в практика до година. Въпреки това, вече има някои мерки, които са въведени. По въпроса за приоритетите, по въпроса за политическото убежище подготвяме законодателен пакет. Знам, че е трудно, не съм наивна нито глупава, знам, че е трудно ще се споразумеем на първо място в съвета. Но това ще бъде с абсолютно положителен ефект, защото ще ни спести излишно човешко страдание и ще улесни, ще облегчи местните национални правоприлагащи и правоохранителни органи. Това е една спънка по, по пътя на нашето, на нашето европейско взаимоинтегриране. По въпроса за службите и техните приоритети ще подсиля Фронтекс, както вече казах няколкократно, ще подсиля работата с трети държави. Новата служба, например, в Валета, която ще се открие тази есен, също може да се окаже от голяма важност и да оказва логистична подкрепа на най-засегнатите държави. Ще продължа да преговарям с Либия и Турция, разбира се и с други трети държави, в търсене, в търсене на крайен текст на споразумение за реадмисия както и за получаване на помощ изобщо за избягването на незаконната миграция. Благодаря ви. Отново има думата госпожа Матю. Да, благодаря. Споменахте Турция и Либия. Може ли да ни гарантирате, че всяко споразумение, подписано с трета държава, ще съдържа клауза, отнасяща се до нали, емиграцията? Да, благодаря. Госпожа Малстром, да, наистина, по въпроса за споразуменията с Либия и Турция, това присъства винаги. Трудно е, малко. Обаче успяхме да открехне, открехнем прозореца на надеждата. Господин Барозо не можа лично да отиде на посещение поради свързани с графики, предварително поети ангажименти причини, но така или иначе това винаги присъства в дневния ред на работата ни по време на преговори с трети държави. Да, да, наистина е така. Благодаря. Thank you. Mrs. Lynn. Um, Госпожа Лин, макар че Вивиан Рединг всъщност ще играе водеща роля в е, този тема е, по, в комисията с е, заетост и социални въпроси, много мигранти и мигранти имат някаква форма от някакъв вид увреждане и страдат най-много от дискриминация, именно защото, не защото са инвалиди, а защото са иммигранти. Е, е, ето защо в комисията трябва да се работи заедно за такива хора, в отделните е, отдели. Как ще работите с Вивиан Рединг? Да сте сигурни, че мигранти, мигранти, които така или иначе са дискриминирани, бъдат маргинализирани допълнително поради възраст, религиозни или сексуални, религиозни схващания или сексуални ориентация. Е, благодаря, госпожо Лин. Знае за вашата силна ангажираност в тази, е, с тази тема. И понеже наистина това попада основно в е, ресора на госпожа Рединг, опира и до моя, разбира се. Ние ще обсъждаме много теми заедно. Ясно е, че в Стокхолмската програма уязвимите хора в неравностойно положение, инвалиди, жени, деца и така нататък, които се нуждаят от допълнителна защита или или пък е, които е, са пострадали двойно, ще е, получат особено внимание в предложението. Така че ще работя с госпожа Редик и с другите комисари, за да, да сме сигурни, че това като тема, като червена нишка ще мине през всички решения, които се предлагат. Допълнително да, знае, че имаме проекто предложение, имате проекто предложение със съвета. Е, доколко смятате, че директивата срещу дискриминацията е важна, за да може колкото е възможно по-скоро да се прокара тя, така че всички тези хора да не бъдат изправни пред дискриминация и ще оказвате ли натиск на съвета заедно с своите колеги комисари, е, защото тази е, директива, хоризонтална директива срещу дискриминацията да бъде придвижена колкото е възможно по-бързо. Да, госпожа Олин, в предишното ми качество на министър министр на европейските дела за, евро, за шведското председателство. Аз работих много, много по този въпрос, заедно с е, колегите ми в шведското председателство. Надявахме се да, го, да я прокараме, но не успяхме, за съжаление. Няколко препани камъка останаха. Надявам се, че Испания е, и следващото трио ще поеме работата и ще я довърши, защото, както казахте, наистина е много важно да, е, да е, я приемем и наистина ще работя с сегашното председателство и съвета да я прокараме. Много е трудно, но въпреки това е изключително важна директива, не само за вътрешните въпроси, но и за целия Европа Европейски съюз е, като цяло. Благодаря, госпожа Гион. Да, благодаря. Аз пак се връщам на въпроса за пакета за политическо убежище. Прочетох, че искате бързо да го приложите в практика, но знаете, разбираше, че в момента преговорите са блокирани по някои регламенти първи и втори по-точно. Някои държави членки остро разкритикуваха последното предложение на Еврокомисията, целящо да хармонизира тези процедури чрез съответните европейски регламенти и директиви. Ние още не сме започнали работа по това законодателно досие, но искам да попитам какво възнамерявате да направите, за да отблокирате това положение, така щото през 2012 година наистина да бъде действащ този европейски регламент и да дава наистина реална защита на търсещите политическо убежище. Няма значение от това в коя държава именно подават молбата си. Благодаря. Да, благодаря ви, госпожо Гийом. Наистина това са предложения, които в момента са в процес на разработване, но че така или иначе всички признават, че са трудни, защото притиска много стари мазоли, ако ми позволите израза. Както съвета, така и държавите членки се споразумяха в Стокхолмската програма за създаването на една обща зона през 2012 година. Целта е тази, но ни са ни необходими и условия. Условия, които да ни които да поставят на равна нога работата с емигрантите във всички държави членки. Така че в момента нищо не мога да направя Просто подчертавам, че така както действат в момента нещата, именно процедура по съвместно взимане на решенията, ще продължим да си сътрудничим и аз ви призовавам да ни подкрепите нас, комисията. Не крия обаче, че това е трудно и ще продължава да бъде трудно. Дебата е щекотлив, но ако наистина искаме да го постигнем до 2012 година, трябва да побързаме и да започнем още сега. Благодаря dans l'attente de 2012. Госпожа Гийом, до 2012 година си бяхме поставили много цели. Госпожа Рединг повтори същото минала вчера за защита на човешки права. А смятате ли, че може да се задейства и съдебна процедура за несъответствие с европейското общностно право в случай на отхвърляне, отблъскване на иммиграционни потоци от някои държави членки в Южна Европа. Благодаря. Е, да, да. И това също е предвидено в пакета. Всяка държава членка, която е подписала та, Международната конвенция за неотблъскване на емигранти трябва да зачита този поет ангажимент. Това, сте, това е Международна конвенция. Така че, както комисията, така и държавите членки трябва да следят за спазването на тази международна спогодба. Благодаря. Господин Коелю. Добре, Sr. президент. Господин Коелю, благодаря. Sabemos да sua компетенция. Познаваме госпожа Малстрюм и знаем колко е подготвена. Така че сега искам да попитам за нейните приоритети. Шенген, например. Шенгер е в е, центъра на нашето общо пространство на свобода и, справедли... и справедливост. И освен това гарантира свободното движение на хора. Шенген тази система от ново поколение има ключово значение. Трябваше да започне през 2007 година, но сега се оказва, че закъснява с 5 години. Повече от 70 милиона евро ни струва, освен съответните допълнителни инвестиции от държавите членки. СИС-2, е, извинете, ваш приоритет ли е? Кога смятате, че може да влезе оперативно в действие? И какво ще направите, ако изпитанията се провалят? Е, ще разобличите ли фирмата доставчик? Благодаря. Благодаря ви, господин Коелю, за този въпрос. Да, наистина, аз установих, че съм унаследила тези два проблема с огромни проблеми и знаем, че изпълнителят не е изпълнил своите задължения, така че това е достойна, за съжаление, история но комисията заедно с държавите членки увеличава натиска, ангажирала се сериозно и е поискала от изпълнителя да, да докаже, че може да преодолее всичко това, което е предмет на критика. Сега нещата като че ли са влезли в релсите. Ако изпълнителят не изпълни своите задължения, ние трябва да се обърнем към съвета и да кажем, нещата не вървят и ще трябва да обмислим альтернативни решения. Надявам се, че до дни ще можем да видим в коя посока ще тръгнат нещата. Защото, както вие казвате, шенгенското пространство не може да функционира без 6.2. Това е мой приоритет, но аз знам, че има една дълга и сложна история и това ще бъде едно от нещата, с които ще се заема още в първите дни и разбира се ще информирам парламента за всички стъпки и етапи в този процес. Ако изпълнителят изпълни обещанието си, то до края на годината 6-2 трябва да заработи. Господин Коею, допълнителен въпрос. Много благодаря, господин председател. Системата СИС или 6 2 в момента има проблеми, но не е единствената, която се намира в това положение. ВИС също има голямо закъснение. И ако сега изведнъж оповестяваме нови планове и проекти, като, например, обща база данни за улики, преди как ще го направим преди да сме изпълнили вече поети обещания към еврогражданите, които не са изпълнени освен това? Благодаря. Да, господин Койло. И дори още не съм започнала работа си, така че не мога да защитя всичко, което е било направено, но съм съгласна с вас. Трябва ни ШИС и визовата информационна система ВИС. И както вече казах, трябва да имаме един общ преглед, трябва да знаем всичко за системите, които вече имаме и системите, които ще въведем в действие в бъдеще, за да не прибързваме с създаването на ни твърде деликатни и сложни системи, защото тези системи ще събират лични данни и те са много чувствителни към въпроса за защита на личните данни. Разбира се, аз ще разгледам как вървят нещата с 6.2. Също така има забавения и с системата ВИС и ще трябва да дадем оценка и да гарантираме, че нещата вървят по план преди да почнем да обсъждаме други проекти, като например базата данни за лица напускащи Европейския съюз. Благодаря ви, господин Ромева. Да, благодаря. Ето тук съм седнал, тук надясно, надясно, видяхте ме. Здравейте. Добър ден, добре дошла. Късмет ви желая. Говоря от името на Комисията по защита на правата на жените. Имам два конкретни въпроса, свързани с домашното насилие. Ти, Сесилия, каза, че емиграционната политика е много сложна, но ти склонна ли си по конкретен начин да гарантираш случаи на политическо убежище, ако се бяга от домашно насилие. Това първо. Второ, имайки предвид външните връзки, ти би ли предложила мерки за включване на тази перспектива за домашното насилие в партньорските договори? И как смяташ, че Центъра за наблюдение на този вид насилие в Вилнюс може да работи по-ефикасно. Благодаря. Благодаря. Както вече казах, вече започнахме да проучваме какви мерки и законодателство вече съществуват в Европейския съюз за укрепване на сътрудничество с както в сферата на борба срещу домашното насилие. Нямаме много конкретни средства на разположение, но можем да засилим сътрудничеството ни и да умислим как да продължим напред. Знам, че това е приоритет на Испанското председателство и на цялото трио председателства. По другите ви въпроси, ние ще се стремим в цялото законодателство, предложено от комисията и от мен, конкретно аспекта на равенството на половете, като отчетем конкретната ситуация на жените от гледна точка на тяхната уязвимост, например като лица търсещи обежище или като жертви на насилие, може би в ще също и като жертви на генитално съкътяване. Знам, че има намерение от страна на моите колеги и комисари да включат равенството на половете като аспект в своите спогодби с трети страни. И разбира се, Европейския парламент ще следи дали този аспект се отчита, така че предстои още много работа, но аз също ще следя внимателно и разчитам на вас да следите внимателно с цел да гарантираме резултати. Та е един допълнителен въпрос, свързан с последната част от е, твоя отговор. Дали обсерваторията е един от инструментите, които предвиждате, защото и бюджета, и персонала не са достатъчни. Има нужда да се увеличи бюджета и персонала на тази обсерватория. Дали предвиждате конкретни мерки по засилване на обсерваторията? Да, разбрах въпрос. Ви, извинете, не разбрах съвсем точно вашия първи въпрос. Трябва по-подробно да се запозная с ситуацията. Не знам достатъчно подробности, за да мога да ви отговоря сега. Но аз с удоволствие ще се запозная с информацията, с която вие разполагате и ще ви съобщя на един по-късен етап за това как смятам да се придвижваме напред в тази сфера. Благодаря. Сега госпожа Лутфорд. Благодаря, господин председател. Госпожо Малстром, вие подчертахте вашите намерения да направите по-ефективно и по-съразмерно законодателството за борба срещу тероризма. Вие казахте, че искате Европол и СЕПОЛ да работят по-ефективно. Аз смятам, че е много добре да се концентрира оперативната дейност а не да се увеличава дейността по събиране на данни. Също така Барак Обама след опита за атентат в самолета на Детройт посочи, че проблемът не е с количеството информация, по-скоро с координирането на усилията. Какви мерки предвиждате по събиране на границите на лични данни и информация и какво ще направите, за да гарантирате по-добра ефективност на дейността, а не само да се реагира спрямо вече станали събития. Също така, какво бихте казали за идеята, че не трябва да се събират данни за лицата, които влизат в Европейския съюз и излизат от него, нещо, което се извършва в сътрудничество с САЩ? Цялостната Стохолмска програма е посветена на коригиране на грешките от миналото. Тази сфера е една доста млада сфера за европейското сътрудничество. Така че ние работим с доста бързови, бързи темпове, но трябва наистина да имаме по съгласуван подход и по-съгласувано виждане. Затова ще работя в сътрудничество с комисар Рединг и с другите колеги, за да можем да засилим и да направим по-системна дейността в сферата на обежището, събирането на данни. Да, разбира се, системата може да бъде направена по-ефективна, както каза Барак Обама. Трябва по-добре да се научим да връзваме точките, защото той определи дейността на разузнавателните служби на САЩ като провал. Така че, за да избегне подобни провали, ние не трябва да се стремим само да създаваме нови системи, а трябва да анализираме необходимостта от тях. Затова изказах, че смятам, че трябва да се направи анализ на цялостната архитектура, като приложим всички критерии. Економическа ефективност, реална полза, съразмерност, защита на личните данни и нататък. И ние трябва да го направим преди да започнем да създаваме нови системи. И разбира се, ВИС и ШИС, 2 трябва да заработят преди да преминем към системите за регистриране на влизането и излизането в Европейския съюз. За мен това е добра новина. От друга страна, дали ще разгледате, освен липсата на оперативна координация, случая с това, как девет компонента за производство на бомби бяха подхвърлени в багажа на пътници с цел да се провери как работи сигурността. И тези компоненти не са били разпознати на летището преди да стигнат съответните пътници до летището. В Дъблен. един от пътниците дори беше арестуван в Ирландия. Това е ужасяващо фиаско. Разбира се, Става дума за това, че невинни хора могат да паднат жертви, но и САЩ и Европейски съюз трябва да имат агенции, които си сътрудничат. И всички тези схеми за масово наблюдение се разглеждат от някои хора като панацея, но тези системи отвличат вниманието ни от Основният проблем, че няма достатъчно сътрудничество между правоприлагащите разузнавателни органи, както в рамките на Европейския съюз, така и между Европейския съюз и САЩ. Да, това е един философски въпрос. Да, всички ние сме хора, хората грешат. Вие посочихте един пример, аз мога да ви посоча примери как полицията не използва информацията, която получава и по този начин стават престъпления, които биха могли да бъдат предотвратени. Разбира се, грешки се случват и ние не можем да ги предотвратим винаги, но разбира се, трябва да има по-добра свързаност между дейностите на различните служби. Трябва да помислим, да анализираме как агенциите да работят по-ефективно, да си сътрудничат по-ефективно и да имат повече доверие една на друга. Но нека да не забравим, че все пак всички тези агенции работят хора и че грешките са нещо човешко. Благодаря ви. Госпожа Господ. Госпожа Баскар отново. Благодаря, госпожа, госпожо е, кандидат комисар. След влизане в сила на договор от Лисабон, очакваме комисията да излезе с ново предложение за регламент по ограничителните мерки срещу лица и е, фирми, е, свързани с е, Алкайда, е, Осама Бин Ладен, Талибан и така нататък, на член 25 от общ, договор на Европейския съюз. Е, сега. Е, дали е, е, приемането на регламент всъщност изключва парламента от тази процедура. Е, е вие готова ли сте да, да е, възприемете съвместно вземане решение с Европейския парламент по силата на член 75, както казва нашата правна служба? Готова ли сте да, е, да е, въведете цялостна правна рамка по отношение на капиталните движенията на капитали и плащания, гарантиране на е, фондове и съответно съответното ниво на демократична отчетност. Госпожо Малстрам, да, спомням си този дебат. Проведахме на пленарно съдание в парламента преди месец и си спомням, че и тогава двете правни служби и на съвета и на комисията заключиха, че е, става дума за член 215, е, е, който трябва да се прилага, когато става дума за международно замразяване на и ограничителни мерки. И е, ние не сме съгласни с тълкуването на Европейския парламент. Но, когато е, става дума за вътрешно европейско е, замразяване на е, имущество, тогава вече е, това опира до член 25. тук е спор между правните служби. Аз винаги съм открита, държа на открито си прозрачност в работата с Европейския парламент, колкото е възможно, но това е преди всичко отговорност на попада в ресор на госпожа Ештън и е, и съвета и комисията решиха, че всъщност е, приложим в този случай е член 215. Госпожа Боскорт, готова ли сте да излезете с е, предложение за лицата в Европейския съюз въз основа на, на, на е, член 75 за съвместно земно решение? И второ, готова ли сте да приемете нашето предложение е, от резолюцията от миналия декември за създаване на мрежа от независими експерти, които имат да задача да предлагат на съвета най-удачните рестриктивни мерки за борба с тероризма и проследяване от тяхното осъществяване в тесен контакт с Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Без да зная подробностите, да, звучи ми добра идея да има такава една независима мрежа. Винаги трябва да се вглеждаме много внимателно е, за това кой член прилагаме. Винаги трябва да разсъждаваме, когато прилагаме такива рестриктивни мерки, дали те са е, добре насочени, е, за да не няма страничен ефект граждани или други да не бъдат засегнати. Малко така без силен елемент е инструмент, но може да се използва, когато се стигне до това. Е, всичко опира до защита на е, основните права на човек и идеята е всъщност добра, може да се върнем на подро... по-подробно на темата и да обсъдим е, това предложение. Благодаря. Сега господин Штасер, благодаря. Добре дошла в новата, добре дошла в новата функция. Е, самото начало нека да кажа, че е, удоволствие е човек да наблюдава с каква така е, енергия и плам представяте своите предложения. Сега въпроса. Заплахата от тероризъм е, чрез неуспешния опит преди коледа отново е на дневен ред нашото, е, на нашето внимание. Европейците се чувстват заплашени преди всичко от терористични действия действия от страна на исламския екстремизъм. Ние е, в Европа трябва наистина да подобрим работата си в това отношение и координацията. Знаем, че същото каза и президента Обама, е, не толкова по отношение на това, че е, няма достатъчно информация, но обмена на информация по-скоро. Връщам се за това и ви моля във вашето предложение да кажете каква ще бъде вашата обща стратегия за сигурност, какви конкретни мерки ще предприемете, за да се подобрят нещата в това отношение, за да се координират по-добре и да работим заедно с американците по-добре също така. Благодаря ви. Госпожа Малстра. Да, както сам казахте, е, събитията по коледа показаха, че тероризма продължава да е сериозна заплаха и не трябва да се успокояваме, е, да се заблуждаваме. Е, аз вече казах, че бих искал, е, би, възнамерявам да разгледам е, внимателно е, инструментите, с които разполагаме вече. Различните, както вътрешните, така и различните спогодби с държавите членки, а с, извинете, с трети държави, както с САЩ. Това е много важно условие за борбата с тероризма. Трябва да прегледаме всички тези документи. Министрите на правосъдието вътрешни работи ще се стават утре и други ден, заедно с съответните комисари. Секретарят Наполитано, Наполитано ще бъде там от САЩ ще обсъдят мерки за сътрудничество и как в бъдеще да се работи и заедно. Хубаво е, че тя ще дойде, госпожа, извинете, Наполитано в Толедо и ще обсъди тези теми с министрите. Важно е, както каза президент Обамо, да се свържат отделните елементи в картината, за да се види какво е сътрудничество между отделните агенции и как ще работим с тях. Знаем, че Европол върши чудесна работа, но понякога държавите членки не предоставят достатъчно информация, малко са сдържани, е, все още липсва доверие. Трябва да изградим доверие между е, е, институциите и държавите членки, за да се предотвратяват престъпления в бъдеще. В тази вътрешна стратегия аз ще огледам различните инструменти, политическите, инфраструктурата, как да, да запазим и защитим нашите информационни системи, бази данни. Това е нещо, което също в което бих предложила конкретни неща в рамките на, на вътреш... стратегията за вътрешна сигурност. Благодаря. Господин Хименес Бесерил. Госпожа, извинете. Да, благодаря ви, госпожо Малстрем. Благодаря ви особено и за това, че споменахте жертвите на тероризма в началото. За съжаление, е, само се спомняме за тези жертви след като се случи атентат. Наистина не е тайна за никого, че продължава да съществува заплаха и който да било от нас може да бъде жертва на терористичен атентат. Смятате ли също като мене, че е не приемли факта, че до момента в Европа не е направено нищо по посока на хармонизиране на европейските законодателства за защита на жертвите? през декември месец гос... на последното пленарно господин Баро ми обеща, че ще лансира идеята за Европейска харта за правата на жертвите от тероризъм. Питам се дали и вие бихте била за и какво бихте предприела в подкрепа на това действие. Благодаря, госпожа Малстрюм. Да, наистина, госпожо, това е много важно. Аз имам приятел, който загина в Мадрид през 2004 атентата в Аточа, на гара Аточа. Знам, че жертвите имат права и се нуждаят от закрила. Има вече мрежа, която свързва жертвите на тероризъм, които чрез тази мрежа могат да споделят е, опит има и информационни центрове, където се срещат различни граждански форуми. В рамките на тази стратегия за защита бихме могли да открием фонд за защита на жертвите. Аз е, много внимателно ще проуча отправените към вас обещания на господин Баро. И отново ще говорим, за да потърсим общ европейски подход. Благодаря ви. Господи, госпожа Маковей. Thank you. Благодаря. Нека да преминем към борбата с корупцията, като отчетем това, че 78% от европейските граждани са съгласни, че корупцията е основен проблем в техните страни. Извинете. 78% от европейските граждани са съгласни, че корупцията е основен проблем в техните страни. Това са данните на Евробарометър от декември миналата година. И като четем това, че Европейският съюз се е ангажирал с изпълнение на Конвенцията на ООН срещу корупцията, която ще бъде ратифицирана от Европейския съюз. Какво ще направите за реалното и своевременното изпълнение на мониторингов механизъм в сферата на борба с корупцията и какво ще предприемете като резултат от данните, получени в резултат от действието на този механизъм? Какви измерими цели и срокове си поставяте в сферата на борба с корупцията? Госпожо Малстрюм, да, аз знам за тези данни и също така прочетох годишния доклад на Прозрачност без граници, която измерва нивото на корупция във всички страни в света и за моя голяма неприятна изненада има доста държави членки, които са с доста висок показател според прозрачност без граници. Ние трябва да се борим срещу корупцията, ако искаме да бъдем авторитетни. Ако искаме да има доверие към нас, ние трябва да свършим домашната си работа. И Стокхолмската програма предвижда повече дейност в борбата срещу корупцията. Аз предвиждам съобщение, посветено на борбата с корупцията. Но разбира се, тук трябва да се замислим сериозно, защото не трябва да говорим само общи приказки. Трябва да помислим какви конкретни мерки трябва да се предприемат ще има ден за борба с корупцията през декември следващата година и аз ще направя някои конкретни предложения за това как да се борим с корупцията вътре в Европейския съюз, защото това е един растящ проблем и за гражданите и за държавите членки това наистина е важен проблем. Благодаря, госпожо Макова и допълнителен въпрос. Благодаря. Просто да изясня моят въпрос аз говорех за мониторинговия механизъм, предвиден в Стокхолмската програма, който трябва да заработи. И вторият ми въпрос. Как ще гарантирате по време на вашия мандат сътрудничество между службите на комисията, които са отговорни за борбата срещу измамите, тъй като корупцията е свързана с измамите. Да, абсолютно. Това са свързани дейности и това е задача на цялата комисия да гарантира това, че това, което ние правим е, че нашите финансови отчети са ясни и вие, госпожо Макове, имате много опит в тази сфера, така че това не е само моя отговорност, но също така и отговорност на комисаря, който отговаря за дейността на ОЛАФ, на председателя Барозо и на цялата комисия. Господин Барозо се ангажира с това, че комисията ще работи с максимална прозрачност и подотчетност. Аз се надявам, че и съвета и парламента ще работят заедно с нас. Да, както казахте, ние трябва да формулираме критерии за дейността на механизма за мониторинг и тези критерии трябва да бъдат много ясни. Те трябва също да посочат как да работим. Системата с посочване на виновните, разбира се, ще бъде полезна, но също така трябва да обмислим как да работим на всички нива. Знам, че някои органи за местно самоуправление в Европа имат своя създадена мрежа за борба срещу корупцията и наистина трябва да обмислим как трябва да работим срещу корупцията по конкретен осезаем начин, а не само да говорим хубави думи в тази сфера. Госпожа Хед. Да, благодаря. Сесилия, ти писменно ни съобщи, че искаш да лансираш директива против трафика с човешки същества. Поздравления! Евросъюза е призван да се бори против тази търговия с човешки същества, която е в непрекъснато нараства. Освен това, като бъдеш комисар, смяташ ли, че има възможност за лекуване на раните от този престъпен вид дейност. Вече бяха направени предложения на времето от комисаря Баро, но не се постигна споразумение, така или иначе. Тези рани имам предвид. Благодаря. Благодаря. Ще представя отново това предложение. Почти бяхме стигнали до споразумение, но не успяхме да се споразумеем по въпроса за дефинициите и санкциите. Затова не можахме да приключим успешно, но ще направя предложение по процедурата за съвместно взимане на решение. Знам, че парламента проявява особен интерес и ангажимент и смятам, че ще постигнем бързо споразумение. Това престъпление се извършва едва ли дне ежедневно в европейските градове. Жени и деца страдат всеки днем. И аз мога да разкажа за една шведска инициатива, законодателна инициатива, която в началото срещна съпротива, срещна спънки, но така или иначе се от, отвори си път. Но в този толкова чувствителен ресор комисията няма възможност да хармонизира, но ще се ангажира с някаква инициатива. В това ви уверявам и надявам се, че мога да разчитам на помощта на парламента. Благодаря. Госпожа Хед има отново думата. Благодаря. Благодаря за този отговор. Говорим често за наказателната страна, за санкциите, но ако искаме да напредваме, са ни нужни превентивни мерки. И аз мисля, че превентивно можем да влияем на търсенето. 80% от хората, които са обект на тази срамна търговия, са в крайна сметка сексуални роби. Има връзка, значи, между трафика с човешки същества и проституцията. Да, вярно е, отговаря госпожа Малстръм. Това е вярно, така че наистина има какво да се направи като превенция, като профилактика. Разбира се, и страните на происход биха могли да бъдат привлечени чрез политиката за съседство, партньорските договори, договорите за асоцииране с някои от тях. Както посочи госпожа Бауер, и жертвите, и жертвите трябва да бъдат обект на нашето внимание, особено да им помогнем повторно да се включат в обществото. Знам, че има връзка между проституцията и трафика, търговията с човешки същества. Защо? Защото щом има търсене, то отговаря на дадено. Щом има предлагане, то отговаря на търсене трябва да действаме лека по лека, стъпка по стъпка. Тази директива, за която ви споменах, отразява факта за превентивните мерки по ограничаване на търсенето. Но пак повтарям, комисията няма правомощия в тази област на хармонизиране. Благодаря. Е, так, Сесилия Ватревида, just du som är er här. Under de långa år som... Сесилия, много се радвам да те видя тук. Ти беше Европейския парламент в продължение на много години. Разбира се, след това ти участваше в диалога с Европейския парламент като представител на шведското председателство и се ползваш с голямо уважение в този парламент във всички политически групи. Разбира се, ние очакваме от теб да утвърждаващ правата на човека в Европейския съюз. И бих искал да се спра конкретно върху миграцията, защото това е решаващ проблем за бъдещето на Европа. Имаме нужда от спешно законодателство и мерки. Ти много добре ги описа и се ангажира с тази дейност, но освен това на нас ни трябва една дългосрочна стратегия. Трябва да знаем как точно ще се справяме с този проблем дългосрочен аспект от гледна точка на човешките права, от гледна точка на това по какъв начин се отнасяме към бежанците, каква е нашата политика в сферата на бежата иммиграцията и каква е нашата политика в сферата на трудовата иммиграция. Швеция възприе едно много модерно напредничево законодателство в сферата на трудовата миграция. Бих искал да чуя какво е твоето виждане, каква е твоята стратегия в тази сфера. Благодаря. Аз вече се опитах да очертая моята стратегия. В един идеален свят нямаше да има граници, щеше да има абсолютно свободно движение на хората. Но това би било възможно, ако във всички страни по света има много зряла демокрация. И разбира се, това е крайната цел на Европейския съюз. Ние искаме да подкрепяме демокрацията, стабилността и благодействието в цял свят. Стабилността е много важна. Обаче, когато има страни, в които има авторитарни режими или диктатура, или преход към демокрация, то нямаме достатъчно стабилност. Така че, за съжаление, не живеем в идеален свят. И за това трябва да имаме система, която се основава върху отговорността, предсказуемостта, солидарността, зачитането на човешките права и разбира се, трябва да има солидарност между държавите членки. Аз бих искала да имаме такава политика за обежище, която ни позволява да закриляме онези хора, които имат нужда от нашата закрила. Също така имаме нужда от политика, която да ни позволи да приемаме добре онези, които идват при нас законно и ако някой това незаконно, ние трябва да обмислим какви мерки да предприемам. Така че важно е да обмислим също така как да се борим с незаконната миграция. Господин Бузотил и други оратори говориха за ужасяващата ситуация за стотици хора, които загиват в Средиземно море, също така за многото жертви на трафика на хора, които стават роби. Затова трябва да помислим за хората, които живеят в ужасяващи условия, искат да дойдат в Европа и трябва да има законодателство, което да позволи това да случи. Ние трябва да бъдем ясни, трябва да бъдем предсказуеми, а също така и хуманни в нашата политика. Такава политика бих искала да имаме и за това смятам да работя през следващите пет години. Госпожа Корат Сабил, благодаря ти, Сесилия, за толкова ясни добър отговор. Мога ли да бъде малко по-конкретна? В нашите общества, за съжаление, има екстремистки сили. Ние споделяме хуманитарни ценности, но независимо от това има хора, които казват, прекалено много са иммигрантите в нашите страни и много хора в нашите страни се притесняват от това, че в страните има много иммигранти, те ги разглеждат като заплаха за работните им места и т.н. Мисля, че трябва да мислим за онези, които са най-уязвимите. И най-уязвимите иммигранти са децата и непълнолетните лица, които не са придружени от възрастни. Какво можем да направим за тях? Какво ти смяташ, че може да се направи за тези деца. Това са невинни деца. Как да гарантираме това, че тези невинни деца не са прекалено извими в нашите общества? Смятам, че трябва да се отнасяме към тях хуманно. Какво смяташ да правиш за тях, също така за обединяване на разделените семейства? Благодаря. Благодаря, господин председател, благодаря и за въпроса. Това е сложен въпрос. Аз едва ли ще успея да отговоря на този въпрос в рамките на една минута. Расизма, ксенофобията, липсата на доверие, това е нещо, срещу което ние се борим, тъй като това противоречи на нашите ценности. Но ние също така трябва да стремим към интеграция. Трябва да интегрираме тези хора в нашето общество, така че те да могат да живеят и да допринасят за развитие на обществото децата и непълнолетните мигранти. Това е много сериозен проблем, особено в някои държави членки, в които броят на непълнолетни деца и деца, непридружени от възрастни, се е отвоил. Някои деца са жертви на трафика, т.е. те са жертви на трафика на хора. Някои други деца и непълнолетни са дошли просто защото те са положили усилия да дойдат, но има също така деца и непълнолетни, които са дошли по съвсем законен начин. Ние трябва да имаме една обща стратегия, която да зачита правата на детето, правото на обединяване на е, разделените семейства. Трябва, разбира се, да се опирам в Конвенцията за правата на детето. Това е сериозен проблем за Европа и аз ще направя предложения с цел този проблем да бъде разрешен. Госпожа Бурселина, заповядайте. Signora Malmström, oggi è mm, risuonata più volte il, eh, l'attenzione sulla... <laughs> Благодаря. Госпожо Малмстром, днес е, е, стана дума и за Либия. Това е държава, е, в която която вие определихте в известен смисъл като една от тези държави разбойници Колкото до управлението на е, е, е, управление по границите за, по отношение на незаконни иммигранти има проблем, защото Либия не е подписала конвенцията за правата на човека и за да се е, прокара това споразумение с тях за незаконната иммиграция, е, има ли някакви е, клаузи, отнасящи се до не връщането, не насилственото връщане е, и въобще какво е, се прави, ще се прави сега в преговорите с Либия по силата на, в светната на Лисамонския договор? Благодаря, господин Барселино. По последния ми въпрос. Е, да, се, съм готова да дойда в комисията и да ви докладвам за всички неща, да, да ви е- дам актуална информация. Е, не може да се каже, че отношенията с Либия е, е, стриктно казано се придвижат напред. Мръдват по няколко, но доста бавно. Както казахте, те не са се подписали някои международни конвенции, но те са подписали Африканска конвенция за отношение към беженците и ни казват, че биха искали да я прилагат национално, да я транспонират националното законодателство. Добре, казаха от комисията. Чудесно, готови сме да ви помогнем само кажете как. Либия обаче не отговори след е, тази оферта на комисията, така че сме малко висящи в е, неясно положение. Ваден е, партньор, ваден, важен съсед, важна транзитна страна за беженци, за мигранти е Либия, но трябва наистина да имаме гаранции, че те също се съобразяват с международните конвенции и да им помогнем, защото комисията вече доста пари изразходва по Либия. Е, готова е да е, е, изразходва и повече, за да сили капацитета им, системите им, за да работят заедно с Върховния комисариат за беженците, които действат с Либия и Върховния комисар, който също има силно присъствие там, но трябва от друга страна да сме сигурни, че Либия се съобразява и спазва международните конференции, ако ще сключваме спогодба с тях. Благодаря, господин Борселино. Друг въпрос? Благодаря. Важно е да има такъв е, обмен с Европейския парламент. Имам друг въпрос. В писмените си отговори е, вие не споменавате сезонните работници, но тук стана дума за тях да ви попитам какви практически приложения ще направите вие като комисар по сезонните работници, както и за деца непридружени от възрастни. Това също е сериозен проблем. Говорихме днес за тероризма, говорихме за организирана престъпност, но не чух думата мафия а, мисля, че мафията е много важен елемент от организираната престъпност. И а, е, мисля, че когато говорихме за търговия с хора, сезонните работници, експлуатация на деца, сексуална експлуатация на деца, е, търговия с хора, мафията във всичко това играе важна роля. Та да ви попитам какво конкретно можем да очакваме от вас по отношение на мафията. Um, да, благодаря. По сезонните работници ще излеза с конкретно предложение. По непридружените деца също ще излеза с предложение за това как да работим да имаме една така последователна политика в Европейския съюз, защото, както казах е, тук, това е растящ проблем, трябва заедно да работим. По мафията абсолютно сте прав. Това е много важно измерение от организираната престъпност не само в Италия, защото е, пипалата и са по цял Европа и по света. Е, така че трябва да се е, търсят отговори. Един от е, въпроси, който съм е, поставил пред госпожа Рединг и господин Варо е, е какво да направим за конфискация имущество на мафията. Е, това е коя, така, ще работим заедно с госпожа Рединг да видим какво може да се направи. Тя отговаря за него в крайна сметка. Е, е, може би ще има разрешение да се направи в Италия, но това може да стане само след съдебно решение. Как конфискация може да е, бъде осъществена само след съдебно решение. И както казах, е, борбата с мафията е важен елемент от борбата с организираната престъпност и това ще заеме своето място в стратегията за вътрешна сигурност. Ще се върнем към тази тема. Благодаря сега госпожа Алфано. Благодаря ви. И добре дошла на кандидат-комисар Малстръм. И аз искам да говоря за мафията. Както каза госпожа Борселино, никой не спомена тази дума. Евросъюза винаги е обръща голямо внимание на борбата срещу тероризма, но много малко или почти нищо не се е направило по въпроса с мафията. Мафията не е организирано престъпен свят. Нещо съвсем друго е като явление. Така че, до каква степен мафията влияе економически. Говори се за 150 милиарда евро. В Италия това го уразмеряваме като 8% от брутния вътрешен продукт. Как смятате? Как смятате законодат с законодателни механизми да противодействате на това явление. Благодаря, госпожа Малстрюм. Благодаря, госпожа Алфано. Аз наистина не бих могла да цитирам конкретни цифри, но е, ясно е, че все по-голяма част от организираната престъпност в Европа, пък и в света, е с участието на мафията и в е, трафика, в е, търговията с наркотици, пиратство, фалшификации и всичко така Една цифра само. Ако, например, е, ако е, търговията с наркотици представляваше една страна, това ще е 20-та най-богата страна в света. Значи голяма част от е, това няма да казвам на италианците, за, няма да разказвам за мафията на италианците, но различни, става дума за различни крила, различни е, е, части от мафията, е, те е, са проникнали във всички е, държави и наистина трябва да потърсим законните средства, правните инструменти за конфискация и други мерки. Стри като Италия трябва да ни дадат, предадат опита си, когато се стигне до работа по такива теми, за да можем по, да работим по същността на нещата. Госпожа Алфано. Да, благодаря. Чух това обещание. Казахте, освен това и преди, че се работи повече в по-тясно сътрудничество между властите. По този именно проблем за организираната престъпност. Това обаче аз смятам, че не е в достатъчна степен застъпено. Това имам предвид сътрудничеството. Един конкретен пример ще ви дам, който може да ни даде представа за това как стоят нещата. Преди години, преди години в Германия се случи драма. Поискане на един съдя, изпълнител, бе издадена заповед за конфискация на ресторант, изискано от италиански съдя. Немският съдя отказа да се подчини по всички точки на италианския съдя, което означава, че наистина липсва сътрудничество. И последен въпрос. Наистина и за съжаление има много дискриминация относно начина по който се отнасяме с, жертвите на мафията и жертвите на тероризма. В Италия има стотици хора, които загиват ежегодишно по, о, от, в мафиотски престъпления. Как смятате, че може да се сложи край на това? Благодаря. Да, отново поставихте един много сложен въпрос е, на нашето внимание и много трудно ми е за една минута да отговоря е, е, не би трябвало да има дискриминация за жертвите. Жертвите на престъпление са важен е, фактор и е, гражданите, всъщност и е, тяхната, е, техните гаранции са важна съставна част от Стокхолмската програма. Така че трябва да сме сигурни, че е, правата на, на жертвите са гарантирани в различни е, съдебни е, производства и така нататък. Но и заедно с комисаря Редин ще работи по този въпрос. Какъв беше следващия ви въпрос? Е, изглежда вече съм уморена и почнах да изпускам разни неща. Тати. Е, да, за по-доброто сътрудничество между съдебните власти в отделните държави. Ами от две часа и половина говорим точно за това, че е нужно да затизим, съсилим сътрудничество между законоприлагащите органи в Европа, за да можем да си предоставяме информация за е, е, престъпни елементи, за да си съдействаме, защото е, престъпността е, не познава граници и ние също трябва да, да засилим е, способността си да ги проследяваме през граници, което предполага едно по-добро е, сътрудничество между законоприлагащите органи в държавите. Благодаря, а сега госпожа Ройтова. Добре е дошла сред нас, госпожо Малстрам. Е, поставяйки изисквания за визи за чешките е, граждани, е, Канада всъщност отправя политическо послание към Европейския съюз, именно, че това са различни, различни категория граждани от различни държави членки. Как ще реагира комисията? Как ще отрази тази политическа реалност, която наистина е отрицателно явление? Е, от гледна точка на външна политика. Какви конкретни действия сте готови да вземете по, за това, защото е, е, Канада да отегля изискването си, да вдигне изискването си за визи към Чешката република в най-кратък срок, възможно. Готова ли сте да вземете това предвид в контекста на преговорите на Европейския съюз по един е, цялостен договор за е, търговия е, с Канада. Госпожо Малстрам, да, знам за този проблем, разбира се. по време на шведското председателство много обсъждахме тази тема. Знае, че комисията участва в много напрегнати преговори с канадските власти. Проблема не е решен още, но напредва и от първия ден аз ще поема, разбира се, досието от комисаря Баро, други комисари също участват в този процес и ще видим как да го предвижим, за да се стигне до решение. Thank you. Again, Mrs. Ройтова. Госпожа Войтова отново. Е, смятате ли да е, изискате солидарност от държавите членки и да е, се възприеме някаква обща мярка? Е, Извинете, не ви разбрах. Е, бихте ли повторили въпроса си? Е, смятате ли да по, е, настоявате пред държавите членки да проявят солидарност с Чешката република и да поискате от е, държавите членки да е, възприемат някакви реципрочни мерки? Да, и съвета и комисията казаха, че е, Имаме, провеждаме обща политика, има, напълно сме солидарни е, по отношение на Канада, така че Европейския съюз работи заедно и обяснява на канадските власти, че тук не става дума само за Чешката република, а това е отношение към целия Европейски съюз, е, че имаме по този въпрос е, общ подход и ако проблема не бъде решен, аз мисля, че ще бъде решен, тогава ще последва един общ отговор от Европейския съюз от 27-те члена, но аз съм доста, доста така убедена, уверена, че ще стигнем е, до решение. Благодаря. Сега госпожа Папа Николао. Извинява се е, председателя, господин Папа Николао. Госпожо кандидат комисар, а, бих искал да говоря на, за незаконната иммиграция. Тук вече стана дума за огромните вълни незаконна иммиграция, които идват в Европейския съюз и най-пострадали са страните от Южна Европа. Мисля, че тук думата солидарност е ключова. Тези, които са от южноевропейските страни, знаят, че големите бройки иммигранти идват точно в тези страни, но ние не виждаме особена солидарност от страна на другите държави членки. Как ще направите солидарността реалност? Как ще гарантирате това, че тежестта се споделя равномерно? Дали ще бъде възприят доброволния принцип или ще има някакви задължителни за изпълнение мерки от страна на държавите членки? Благодаря ви много за този въпрос. Разбира се, аз знам, че някои държави членки са подложени на особено голям натиск и разбира се, това зависи също така и от сезона. Но искам да повторя, че повечето мигранти, законни и незаконни, наистина идват в особено големи количества по Средиземно море. И както тук беше казано, има много човешки трагедии, хората загиват в морето и отговорност на цели Европейски съюз е да реши този проблем. Аз мисля, че наистина проявяваме достатъчно солидарност и има действащи механизми. Аз съм се ангажирала с укрепването на някои тези механизми, например Frontex. Аз искам да работя по проекта, който в момента се провежда пилотно в Малта, за да видим как може да се реализира по-конкретно европейската политика в сферата на повторното установяване и мисля си, че службата за подпомагане на убежището ще бъде също така полезна. Трябва да работим повече, аз съм ангажирам с това трябва да работим повече с съседните на Европейския съюз страни. Това се отнася и до спогодбите за реадмисия, и до предотвратяване на нелегалната миграция към Европейския съюз. И трябва да работим и в глобален мащаб, за да намалим различията между Европейския съюз и съседни страни, включително, що се отнася до демокрацията и човешките права. Не мисля, че от политическа гледна точка е възможно да бъдат задължени държавите членки да бъдат солидарни. Могат да бъдат засилени инструментите и мотивите, може да се извършва насърчаване, може да се оказва натиск, но не мисля, че могат да бъдат принуждавани държавите членки. Имаме и економически и политически средства, които да улеснят този процес. Аз ще ги използвам в максимална възможна степен, но трябва да сме реалисти. Но заедно с парламента комисията е готова да работи с държавите членки и да ги помоли да поемат по-голяма отговорност включително и в чисто практическо измерение. Благодаря, господин Папа Николао. Допълнителен въпрос. Благодаря ви, госпожо кандидат комисар. През 2008 25% от арест арестуваните иммигранти в цяла Европа бяха в Гърция. И това е аритметиката, която показва дисбалансите, които съществуват. Въпросът ми е дали ще има нови обекти, дали ще има нова инфраструктура за приемане на иммигрантите защото има проблем с инфраструктурата, с сградите, в които да бъдат подслонявани тези хора. И освен инфраструктурата, дали можем да очакваме повече практическа солидарност от страна на държавите членки, които не са изложени такъв натиск? Да, това е една много важна част от солидарността, а именно, че държавите членки трябва да подпомагат други държави членки да увеличат своя капацитет за приемане на иммигранти, като предлагат технологии, опит и знания. Но, разбира се, има економически средства, които да позволят това да се направи. Така че страните, които са подложени под, на най-голям натиск, временно или постоянно, трябва да могат също да изградят своя капацитет да приемат бежанци и мигранти. Мисля, че трябва да се засили солидарността в тази сфера. Разбира се, солидарността има различни измерения. Разбира се, ние трябва да се борим срещу незаконната иммиграция, но нека да не забравяме също, че имаме и отговорността, да защитаваме нези, които имат нужда от нашата закрила и защита и това също включва, разбира се, и инфраструктурата за приемане на бежанци и иммигранти. Thank you. Благодаря. Госпожо Мастрам, имах, прекарахме интересни часове тук, говорихме и вие се ангажирахте с основните права, защита на личната информация, пропорционалност в политиката на Европейския съюз. Е, оценявам всичко това. Проблемът е обаче не зная как ще действате, когато се стигне до подробностите, а, така че аз ще ви задам три конкретни въпроса. Да, не. Първо, вие е, сте ли е, за е, очевидно непропорционалната директива за, за пазване, задържане на данни? Второ, е, правото на гражданите за е, информирането, е, правото им на информиране за лични данни, е, е, което, е, които се съхняват в полицията. И второ, за, вие сте ли за е, пълно е, компенсация при нарушаване основни права, е, когато става става за а, е, дума за прехвърляне на данни на информация към не, страни не членки на Европейския съюз. Е, да, мога да отговоря с дайне не на всички тези въпроси, но трябва малко нюансиране. Директивата за, за запазване на данни е, ще бъде разгледана в началото на следващата година, ще бъде преценена, преразгледана и всички тези въпроси, пропорционално защита на е, информацията, полза, разходи, е, рентабилност, целесообразно ще излезат на дневен ред отново по втори въпрос, да, това е част от политиката на Европейския съюз. Гражданите на държави и членки да е, бъдат под защита на нашето законодателство. Е, е, присъединяването на Европейска конвенция за правата на човека като цяло ще засили тези, тези част от правата на основните права. После трябва да се види как ще пости, се добира до информация гражданите на Европейския съюз. Дали те ще бъдат подложени на обмен на информация, е, която е накърняваща по някакъв начин или е, е, би е, преобърнала живота на едно лице. Е, това са нюансите, но това е един аспект, който е, заедно с госпожа Ренинг ще е, възнамерявам да придвижа. Още веднъж. Е, е, е, не съм сигурен на отговора дали беше да или не, но когато става дума за мерки за сигурност, съвета и комисията често е, се позвават на така наречените факти и информация, които доказват необходимостта от дадена мярка. В много случаи ние не получихме такива документи или информация по различни причини например, е, искане от е, САЩ е, поради това, че госпожа Наполитано е поискала, комисията, комисията каза, че това не е вярно. По отношение на Лисабон, сега сила, по силата на Лисабон ние ще имаме достъп до всички документи. Ще ни пращате ли незабавно всички документи, които идват до вас? Госпожа Малстръм? Не. Не, просто не се отговаря на въпрос така. Това са много сложни и важни неща. Ще е, обещавам да съм сигурна, че вие като са, като са законодатели ще имате същата информация, с която разполага и съвета. Да, че част от, има, е, част от нашите документи са класифицирана информация. Има различни начини те да се координират с президиума и така нататък. Някои не, са, стигна, не стигат до вас. Това ще се обсъждате първа в новото рамково решение между комисията и парламента. Знае, че господин Барозо е много ангажиран с този въпрос е, и наистина този въпрос за конфиденциалната информация и документи ще бъде разгледан по същия начин от всички комисии на Европейския парламент, така че е, много скоро ще се върнем към тази тема е, даже в непосредствено бъдеще но аз казах, аз ви гарантирам, че ще получавате максимален обем информация и равноправно с, когато става дума за съвместно законодателствуване. Благодаря сега госпожа Феджон. Знам, че всички вече са изморени, но остава един важен въпрос, който трябва да намери отговор, особено за онези, които все още не са държава членка на Европейския съюз, но имат европейска перспектива. Албанците все още продължават да се редят на опашки пред посолствата, за да получат виза за Европейския съюз. Това е много важно за младото поколение. Дали Европейския съюз ще действа спрямо Албания, така както постъпи спрямо Черна горе, Босния и Херцеговина и ще предложи облегчаване визовия режим през март, така че да могат да бъдат приключени всички процедури. Може ли да се очаква облегчаване визовия режим, извинете за Босна и Херцеговина, от една страна Албания, за друга до юли? и дали ще може да има изцяло безвизов режим за всички държави на Балканите, включително и Косово. Облегчаване на визовия режим е един изключително важен инструмент и аз смятах за чест, че участвах в процеса, в който беше предложен безвизов режим на Черна гора, Сърбия, Македония. Това е, разбира се, е особено важно за младите хора. Те трябва да се почувстват част от Европа. Така че да, това е важен въпрос. Но ако искаме да се ползваме с доверие, ние трябва да използваме определени критерии. И тези критерии трябва да бъдат изпълнени. Тези критерии все още не са изпълнени от Босна и Херцеговина и от Албания, но Европейската комисия ангажирала и аз също ангажирам с това да подпомагам на тези държави да изпълнят тези критерии. Защото тези държави трябва да изпълнят критерии. Това е тяхна отговорност, но комисията може да им помогне. Когато тези Извинете, кога тези държави ще спънат критериите, не мога да ви кажа. Все още предстои да се извърши работа. Надявам се, че ще можем да постигнем споразумение за това до края на тази година. Но, разбира се, всичко зависи от изпълнението на критериите. За Косово. Знаете, че Косово не беше част от визовия диалог от самото начало, но комисията, моя предшественик и все още комисарят, господин Баро, са се ангажирали, че ще се работи с Косово, за да се види какво точно облегчаване на визови режим може да се предложи на този етап и близко бъдеще. Благодаря. Госпожа Ферчан отново. Благодаря. Съгласна съм с вас, че Босна и Херцеговина и Албания трябва да отговорят на всички условия, както го направиха и други страни но Сърви Черна гора през юли миналата година не изпълниха всички критерии, но независимо от това комисията предложи либерализация на визовия режим на тези страни, а Босна и Херцеговина и Албания бяха изключени. Можем ли да очакваме подобна процедура и сега е така, че визовата либерализация да състои в началото на пролета? Освен това, Що се отнася до пътуванията на европейски граждани до САЩ, то тези пътувания включват определени такси. Yes, thank you. On the first issue, what we... Да, благодаря ви. По първия въпрос, да, ние имаме желание да работим с Босния и Херцеговина и Албания, за да могат те да изпълнят тези критерии. Комисията в крайна сметка, когато реши, че тези страни са готови, ще им предложи безвизов режим. Но решението в крайна сметка се взима от министрите на вътрешните работи и те не са толкова склонни да вземат такива решения, както, например, министрите на външните работи. Разбира се, най-важното е да бъдат изпълнени критериите. Що се отнася до таксите, за които споменахте, това е нещо, което е важен въпрос за нас и ние съобщихме на американските органи, че ако тази такса и тази, тази документация са еквивалентни на виза, и тази виза изисква допълнително плащане, допълнителна такса, че ние няма да съгласим с това. Очакваме Конгреса на САЩ да ни предостави отговор но ние абсолютно ясно заявихме на съответните американски органи какво точно очакваме от тях. Господин Вебер, госпожо кандидат, е, комисар, говорихме много за правата на младсинства, деца и така нататък. Всичко това е много важно, но ние имаме една нова комисарка, която ще отговаря за това, колегата Рединг, така че не трябва да се тревожите е, толкова вие за това. Вие по-скоро отговаряте, ще отговаряте за вътрешната сигурност на Европа. Предполагам, че сте наясна с това, че това е преди е, всичко вашия ресор конкрес, ще бъде по-конкретен, защото вие много симпатично представихте всичко това, но в конкретните, е, конкретните отговори е, би трябвало малко по-задълбочена да бъдете. Е, от либералите, мой колега Алфано зададе въпрос за мафията и вие отговорихте, че това е голям проблем и че италианските власти вече работят по това. На мен ми изглеждат нещата различни. Е, след това е, във връзка с е, мерките за борба с тероризма също стана дума, че това е важно, че трябва да се направи, да изкри мрежа от връзки за това. Отговорете ми, всичко това е много общо, отговорете ми конкретно. Битката с, борбата с тероризма. Какво предложение ще, ще направите, за да може тази мрежа в Европа да бъде оперативна. И второ, дан, е, данните от Евродак, е, е, как ще се гарантира сигурността на тези данни в бъдеще? И третия въпрос е свързан с Frontex. Дали в бъдещето изграждане, формулиране на задачите, Frontex ще получи съответните компетенции, за да може да независимо да контролира външни граници, което в момента не може да прави. И трето, на тези три въпроса моля отговорете с да или не. Uh, Благодаря за тези въпроси. Преди всичко няма противоречие между защита на фундаменталните права и борба за сигурността на Европа. Тези неща са незривно свър... свързани. Аз не съм полицайката, тя е добрият човек. Тоест, ние се ангажираме с сигурността на всички европейци и ще работим заедно за това. Now, Weber, other... Е, по другия ви въпрос, господин Вебер, прощавайте, близо е, един месец. Само един месец имах, за да е, се запозная с това огромно досие. Пълно се страшно много интересни и трудни въпроси. Не бих могла е, да имам конкретен отговор на всички тези въпроси, преди да съм влязла, встъпила в длъжност. И мисля, че всички комисари е, в различни комитети, различни комисии имат същия проблем. Не могат да задълбаят във всички е, е, въпроси, защото няма достатъчно познание. Е, е, мога да обещая, че предложението ще е обосновано. Е, е, е, ще стъпи върху оценката, която е реалистична, така нататък, но след това е, ще мога да навляза в подробности и надявам се, че ще проявите разбиране. Аз мисля, че отговорих. Е, не зная е, как излезло в превод. Не казах, че мафията е италиански проблем. Е, казах, че трябва да работим с италианците, защото мафията е плъзнала навсякъде. Тя е навсякъде по света и е в Европа. Тя е европейски проблем. И аз искам да го решаваме от европейска гледна точка. Но когато стигнем до по-конкретна политика по този въпрос, ще стъпим на италиански опит, защото те имат повече опит от останалите. Може би аз не бях ясна или пък в превода се е загубило. По Евродак, да, това е ново предложение. Ще а, а, изготвя едно лисбонизирано предложение, лисабонизирано предложение, ще го обсъдим. А, е, Съвета настоява и наказателните въпроси е, да бъдат включени там. Ще видим как да го вместим в Лисабонската рамка. По Фронтекс, ако правилно ви разбирам, те трябва да получат мандат да проверяват е, стандартите да, мисля, че трябва да има такъв мандат, за да има еднаквяване на стандартите и да могат да предлагат съответното образование, обучение и знания към държавите членки, за да изравнят стандартите си по граничните е, е, контролни е, е, звена. Е, мисля, че достатъчно конкретна бях. Още отново, е, господин Бебер, благодаря. Всички въвежда темата за баланс. Това е добре и говори за добър комисар, но наистина аз искам една амбиционерна, един амбиционер, амбицио, зен комисар, който е, наистина е, ще изработи добра вътрешна политика. Благодаря ви за отговорите. Този път бяха конкретни наистина. Е, и радвам се, че ще излезе с конкретно предложение за е, работата между полицейските власти, колкото до антимафията е, също и колкото до отговорността, която ще получи Фронтекс. Наистина благодаря за ангажимента, който поемате и се радвам, че така амбициозно подхождате към тези въпроси. Госпожо Малстром, вие имате думата в заключение. Благодаря за милите ви думи, господин Вебер, но ако прочетете е, прочетете след това е, записа на, този, е, на това изслушване, ще видите, че много се говори по тези въпроси. Е, но трябва да сте сигурни и спокойни, че е, огромно значение отдавам на стратегията за вътрешна сигурност. И наистина ще се постарая да намеря инструменти, с които да решаваме тези въпроси по-ефективно. Е, директиви, агенции. Е, за борба с трансграничната престъпност, тероризма, контрабандата, кибернетичната престъпления, мафията и така нататък. И ще излезем с предложения по тях, защото съм се съм обещала. Но, както казах, надявам се, че ще имаме възможност да се срещнем отново и тогава ще можем да обсъдим всички тези въпроси в работен план и подробно. Благодаря много, госпожо Малстром. Благодаря на всички, скъпи колеги беше наистина едно е, дълго и доста, един дълъг и доста изтощителен изпит. Е, е, мисля. Близо 3 часа е, проте, е, продължи и сега ще свържа с, е, ще свържа с е, обявление, е, с обява. Е, коорди... Заседанието на координаторите, които ще оценят това заседание, ще се проведе в тази зала в е, 1.30, 13.30 е, и след това е, половин час по-късно в 2 часа 14.00 е, комисията Либе ще се срещне, ще заседава отново тук. Благодаря ви много, госпожо Малстром. Очакваме да ви виждаме по-често и да ви слушаме по-често. Благодаря.